Уважаеми колеги, бих искала да започнем заседанието. Надявам се, че всички ще се умеете да останете през цялото заседание. Най-напред искам да ви кажа добре дошли. Казвам добре дошли на всички ви тук. Не всички са тук за първи път. Добре дошли и на унези, които са за следващ и последващ път при нас Черна гора и и Турция също са представени. Искам да благодаря на всички за това, че сте тук. Мисля, че имаме много добро представителство. Най-напред имаме представител на австрийското председателство. Юлиане Богнер Штраус, федерален министр в Федералното канцлерство за жените, семействата и младеща, Вера Юрова, комисар, който отговаря за правосъдието, потребителите и равенството на половете, Райнхолд Лопатка, председател на постоянната подкомисия по европейски въпроси към Австрийския национален съвет и също така Кристиан Бухман, председател на Комисията по европейски въпроси на Австрийския федерален съвет очакваме Лука Жаел от економическия и социален съвет. Комитетът на регионите е представен от госпожа Дудел, който, която е представител и председател на комисията на този комитет за гражданството. Очакваме Хоакина Алмуня, бивш е, заместник-председател на Европейската комисия. Надявам се, че ще бъде тук е, не след дълго. Е, припомням, че по системата на интерпарламентарните заседания на комисии, създадена в Европейския парламент, се срещаме всяка година, обикновено един път годишно. И целта е да бъде укрепено парламентарното измерение на дейността на Европейския съюз. Като национални парламенти и като Европейски парламент всички ние имаме обща отговорност към гражданите на Европейския съюз. за това как ще изглежда бъдещето на Европа. Имаме задължение да отстояваме фундаменталните ценности на Европейския съюз, освен това, ние сме и пряко избрани, поради което наша задача е в процесите на вземане на решения в Европейския съюз да правим така, че да се чува гласът на гражданите. Имаме задължение да търсим отговорност от изпълнителната власт, вие от вашите правителства, ние от Европейската комисия. И така, тук в диалога е, с националните парламенти ние намираме голяма обща полза. И така успяваме да повлияем бъдещето на Европейския съюз в полза на нашите съграждани. Та това е целта да обменим мнения с вас, националните парламентаристи, е, за състоянието на дебата за бъдещето на Европа. Вие може би знаете, че на европейско ниво и имаме е, три до голяма степен и за съжаление независими направления на обсъждане. Европейската комисия започна този разговор с Бялата книга. Е, след това е, имаше последици в речта за състоянието на Съюза на Жан-Клод Юнкер. Това бе начало на дискусията с конкретни предложения. От време на време се вземат важни решения на ниво Европейски съвет, а ние в Европейския парламент също водим отделна дискусия за бъдещето на Европа и как ще изглежда то. През 2017 година започна нашата работа по този въпрос с надрочен доклад. Е, се опитваме тази комисия да остави добро наследство на следващата легислатура, на следващия състав на парламента. Следим актуалните събития. Много се радваме, че тук сред нас има комисар. В последната си реч за състоянието на Съюза Жан-Клод Юнкер се ангажира в общата външна политика и политика на сигурност също да се премине по-широко към гласуване с квалифицирано мнозинство. Бихме искали да има повече прозрачност, преди всичко в дейността на съвета. Работим в тясна връзка с омбудсмана и продължаваме да се борим за нещо, което за вас може би е ежедневие. Правото на Европейския парламент да води анкетни е, проучвания, анкетни разследвания. Трябва да приключим работата си съвместно с другите институции, за да може и нашия парламент да бъде снабден с такива правомощия. Ние Ще чуем колегите, които отговарят за отделните доклади по темите, които споменах. Искам само да ви кажа, че този дебат днес се провежда на основата на доста сериозна работа от наша страна за бъдещето на Съюза. Без да се бавя повече, но преди да дам думата на нашите гости, ще ви кажа някои практически подробности. Може би вече знаете кое как се прави и виждате по един лист хартия на своите места. Можете да ги попълните, ако желаете да вземете думата. Колегите ще минават по редовете, за да ги събират. В зависимост от жела... броя на желаящите да се изкажат, ще планираме времето за изказване. Като го разпределим между националните парламенти и Европейския парламент. Най-напред от името на председателството ще чуем госпожа Юлияне Богнер Штраус. Благодаря много, уважаема госпожо председател на комисията АВКО, госпожо Хюбнера, уважаема госпожо комисар Юрова. Ваши превъзходителства, госпожи и господа, за мен е голяма чест да бъда тук от името на австрийското председателство за обсъждането на бъдещето на Европейския съюз. Вярвам, че тези срещи между комисиите на Европейския парламент и националните парламенти са от огромно значение за укрепване на диалога и за обсъждане на мерки, които интересуват всички ни. Австрия приветства активната роля на Европейския парламент и неговия принос към дебата за бъдещето на Европейския съюз. Този сериозен дебат в Европейския съюз, където се канят и държавни и правителствени ръководители е от огромно значение и разискванията са а, повече от всякога необходими. А, ние дължим на своите граждани почтен разговор за това какво можем и какво сме длъжни да направим по-добре, за да можем да запазим постиженията на единна мирна Европа. Искам да използвам тази възможност днес да представя накратко вижданията на австрийското председателство за пътя напред и за приноса ни за по-нататъчния успех на Европа. Мотото ни е Европа, която защитава целите, пази сигурността, решава предизвикателствата на миграцията, гарантира конкурентоспособността и стабилизира европейските съседни региони, регионите съседни на Европа. Това са направленията, в които трябва да работим, за да спечелим доверието на гражданите. По първия приоритет сигурност и миграция работим усилено, с голяма решимост, за да постигнем успех във всички посоки. Неодавнашните предложения на Комисията за защита на границите и за принудителните връщания трябва да бъдат разисквани като приоритет. Диалогът с трети страни трябва да бъде потвърден, трябва да разширяваме сътрудничеството си. Следващата седмица Европейският съвет ще се занимае с всички тези въпроси, когато обсъжда общата система за предоставяне на обежище и е, възможността за подобряване на отделните елементи. В Вторият ни приоритет е цифровият единен пазар. Това е обещаващо начинание. Знаем, че цифровите услуги и бизнес модели бързо се разпространяват. Трябва да направим такава средата, че е, цифровите предприятия да могат добре и бързо да се развиват. Третият ни приоритет е свързан с това, че сигурен съюз може да съществува само ако са сигурни и стабилни страните наоколо. За това ние начално място в програмата си поставяме сътрудничеството с страните от Западните Балкани като искаме да им дадем европейска перспектива на основата на конкретни критерии, свързани с конкретни постижения. Ще ги подкрепяме максимално за постигането на осезаем успех. За нас е явно, че проектът на европейска интеграция не може да бъде приключен без да се приобщи и този регион. Очакваме дискусиите по проекта на многогодишна финансова рамка. Подкрепяме усилията на комисията да постигне успех в преговорите за споразумение за оттеглянето на Великобритания. Освен това, трябва да повишим доверието на гражданите и участието на младите хора. В Бялата книга на комисията има доста така абстрактни хипотези за бъдещето на Съюза, ние трябва да търсим конкретни решения. И във всички случаи Европа не трябва да се намесва във всеки дребен проблем, който една държава или отделен регион дори могат да решат много по-лесно и по-добре. Затова принципът на субсидиарност трябва да бъде укрепен като цяло. Приветстваме създаването на работна група за субсидиарност и ще продължим тези дискусии на 15-16 ноември на конференцията за субсидиарността в Брегенц. Гражданската инициатива е един лесен механизъм, чрез който гражданите могат да оказват влияние върху процесите в Съюза. Както други държави членки, ние провеждаме консултации с гражданите. Резултатът от тези консултации ще ни даде ценен материал в дискусиите за бъдещето на Европейския съюз. Като министър, отговарящи за младеща, искам да подчертая, че младеща е бъдещето на Европа. Е, проектът да обединим континента далеч не е завършен, далеч не е приключен. Нуждаем се от по-силен Европейски съюз. Той ще бъде изграден за и от днешната младеж. Искаме също да кажем и още нещо също толкова вярно – Младежите вече живеят в Европейския съюз. Нищо не е така свързано с осъзаемите успехи на проекта за тях, както програмата Еразъм. Те имат повече възможности днес, отколкото всяко друго поколение. Знаем, че при референдума за напускането на Великобритания младите хора гласуваха предимно за оставане в Съюза. Едно проучване в моята страна показва, че над 80% от младите австрийци се чувстват австри... европейци. Същевременно трябва да гарантираме, защото гласът на младите да се чува, да бъде вземан предвид. При нашето председателство сме предприели важни стъпки в тази посока. Неформалното заседание на министрите на младеща в Виена в началото на септември бе първото от 2006 година и бе съчетано с младежка конференция. Представители на младежта бяха в състояние да се срещнат с министрите, да обсъждат въпроси от най-голямо значение за тях. Госпожи и господа, политическият дебат ще кулминира в изборите през 2019 година и този дебат едва сега започва. Ние се, трябва да знаем какви са предизвикателствата и да се снабдим а, с механизмите за тяхното предизвикателство. И а, ние сме готови да дадем пълно внимание на препоръките на, в речта за бъдещето на Съюза. Благодаря, госпожа комисар Юрова. Very... Благодаря много. Здравейте, дами и господа. За мен е удоволствие да съм тук днес сред вас и да имам тази привилегия да говоря по тази тема, която, когато прочета за първи път, малко ме притесни бъдещето на Европа. Кой знае какво ще стане. Но ме накара да се замисля за това, как следва да формулираме това, което считаме, че ще бъде в бъдещето на Европа. Първо, това е нещо, което държим в ръцете си. И трябва да използваме всяка възможност и отговорност не само за настоящето, но и за бъдещето. Тази сутрин говорихме за климатичните промени и това, което ще използваме за бъдещите поколения, но наше задължение е да направим всичко това сега. Така че трябва да се постараем максимално да намерим ефикасни, реални решения, които гражданите на Европа могат да разберат и които искат от нас да осъществим. Това означава също така и необходимостта да отразим това, което мислят хората, това, от което се страхуват, да отразим техните опасения и да им кажем истината. Знам, че истината не е нещо, с което работят много политици, тъй като тя се разглежда доста относително. Но има някои неща, които трябва да са стабилни. Това са стълбовете, устоите, принципите, на които стъпва Европейския съюз. Именно истината е това, с което трябва да работим и да обясним на хората защо извършваме едно или друго. Пред какво сме изправили? Тероризъм, климатични промени, бързи технологични промени, екстремизъм. Ако разгледате този списък от рискове и заплахи, можем заедно да видим как някои от тях са резултат от чисто европейски дела. Но много от тях идват отвън така че трябва да можем да се справим и с двете. Ние имаме по-големи правомощи да се справим с тези, възможности да се справим с тези, които сами сме създали и да работят нещата по по-добър начин. Също така и възможност да се изправим към външните рискове, нестабилността на света. Всъщност единствената рецепта да се справим с външните рискове е да останем обединени и да постигнем съгласие под подходящите решения с всички държави членки, с всички законно избрани, които са в момента и ще бъдат в бъдещия парламент, с гражданското общество, с гражданите. Това трябва да е процес, който включва всички. Какви са решенията за бъдещето? Това е трудна задача да се справим с вътрешните рискове и външните заплахи. Не знам дали ще се съгласите с мен, но мисля, че политиците вече не държат всичко в ръцете си. Защото някъде над нас, поне така е в моето въображение, е цифровата сфера, където започва една нова реалност и често тази реалност работи срещу нас защото много сили, много нови тенденции смятат, че цифровия свят е без правила. И там се получава една джунгла, която създава джунгла и в реалния живот. Исках да говоря за това и чудесно съм го написала в моята реч, но не я използвам. Исках да говоря по този повод за идващите избори, не само европейските избори, тези, които искаме да проведем в Европа, те да бъдат справедливи, да позволят политически плуралитет и дават възможност на резултатите да отразяват гласа на гласуващите. При всички избори трябва да започнем с европейските избори няма да стоят нещата както обичайно. Съществуват нови рискове, нови опасности, нови обстоятелства. И къде виждаме най-големите рискове? Рискова, рисковете за злоупотреба с личните данни на хората. Някои могат да си кажат, че сме, се, сме обсебени едва ли не в Европейския съюз за тези лични данни. Спомняте си и дебатите за, герания, за регламента за защита на данните, но Кембридж и аналитика, което преди по-малко от година се разкри, беше като един лош филм. Виждате, че предприятие, економически оператори бяха злоупотребили с 87, данните на 87 милиона души в света. Някой е навлезнал в личното пространство и е злоупотребил с данните и а, лични факти, които ви определят като индивид, като свободен човек. И всичко това е използвано за политически кампании. Ние свикваме като че ли в това в а, света на търговските кампании и рекламите. Всички сме обект на това, защото съществува, но сега всички сме част от тези бази данни и сме лесна мишена. Но ако не следваме тази търговска манипулация и не си купим съответната, да речем, прахосмокачка, по съвсем различен начин стоят нещата, когато тези данни се използват за да гласувам за една или друга политическа а, партия. Това означава, че аз ще. А, моето решение се отразява на всички. тук, а, без да цитирам факти от реалността. Но това е опасността и това и показа Кембридж Аналитика, че е възможно да се целенасочат усилията към хора конкретни като мишени и на основата на откраднати данни, когато се работи по този начин, не можем да говорим за гарантиране на политическия плурализъм и за отворени и справедливи е, избори. Така че на първо място за употребата с личните данни. На второ място дезинформацията, фалшивите новини. Трето място като риск киберсигурността, кибератаките, киберзаплахите. Казах, че изборите не са нещо обичайно, не са както преди. Затова се отправихме към всички държави членки да се организират, и да си дадат сметка за всички тези рискове, евентуално да променят законодателството си. Тук Европейския съюз няма законодателна сила, това зависи от държавите членки и да са готови да гарантират, че а, изборите гарантират политическия плурализъм и автономния вод. Трябва да кажа, че в нашия пакет за изборите, който в момента описвам, Действително имаме предвид, че трябва да става въпрос за политически плурализъм. Дясно, ляво, демократи, консерватори и така нататък. Трябва всички да имат осигурен достъп до гласовопода, гласоподателите. Разглеждаме и правилата за политически кампании, избирателни кампании онлайн – които трябва да са същите като в реалността. Не искаме да има цензура. Все повече тези кампании отиват в онлайн света. Не искаме да се лепят етикети а, дезинформация. Избирателният пакет е тема, която се надяваме държавите членки да поемат сериозно. Това е също и повод за сътрудничество. Искаме държавите членки да обхванат всички тези заплахи и също така искаме да създадем мрежа, която да работи на европейско равнище, така че приканваме държавите членки да номинират представители, които ще работят с нас. Защо се ангажира Европейският съюз с всичко това. Казах ви, че имаме много ограничени правомощия в тази сфера. Изцяло са в суверените държави. Имаме сериозни а, правомощи в областта на защита на данните, да. Но ако се нарушат процесите на изборите в една, две или три държави членки, ще имаме сериозен проблем в цяла Европа. Ето защо това е тази по-широка тема, според мен, в днешната дискусия за бъдещето на Европа. Това е което исках да споделя с вас, дами и господа. Жалко, че няма да можем да обсъдим по тези интересни теми особено когато става въпрос за тези нови рискове, нови заплахи, през, пред които трябва да се изправим. Нека приключа с убедеността, че заедно ще можем да се справим с рисковете и да върви напред Европа след този исторически момент. Ам, аз пък мога да ви уверя, че тази комисия ще работи с вас по посочената тема. А сега преминаваме към нашите приятели от а, Австрийския парламент, а, господин Райнхолд Лопатка. Благодаря, госпожо председател, колеги, дами и господа. Искам да ви благодаря, госпожо Хюбнер, за поканата за днешното заседание, за да обсъдим състоянието на бъдещето на Европа по повод на вашия проект доклад за бъдещето на Европа. Приветствам голяма част от доклада, но не целия. Взаимовръзката между националното и европейското равнище е много по-важна, отколкото се споменава в доклада. Ще обясня по-късно защо предизвикателства, които не могат да бъдат решени от държавните членки, трябва да бъдат разглеждани на европейско равнище. Разбира се. Мога да подкрепя факта, че ползите на европейския проект и Европейския съюз трябва по-добре да се разпространяват на национално а, равнище. Също така знанията за това как работят а, европейските институции трябва да се разпространяват на национално равнище. Австрийския парламент провежда от 10 години семинар, който запознава младите в Австрия за, с основите на демокрацията и Европейския съюз във всичките му аспекти. 10 000 млади всяка година участват в семинари с парламентаристи от всички пет австрийски партии, представени в парламента. Повече от 1000 а, млади имат възможност, младежи имат възможност да са в контакт с парламентаристите и да обсъдят всички тези предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз. Има нещо общо между всички тези рискове и опасности. Те не могат да се решат от държавите а, сами по себе си. Те изискват сътрудничество на местно, регионално и а, междудържавно равнище. Това е необходимо за развитието на европейския проект и също така за възстановяването на доверието на гражданите. Националните парламенти имат много важна роля в това отношение и за това бих подчертал, че по-нататъчната интеграция на европейско равнище е единствено а, възможна, ако всички парламенти вземат това, предвид го включат в дневния си ред и говорят с гражданите, така че да приближат Европа към тях. В Австрия европейските депутати не само имат право да участват в нашите комисии, но участват и в дискусията ни в националния парламент. И те го правят. Така че имаме постоянен диалог между депутатите в Европейския парламент, нашите депутати в Австрийския парламент и продължаваме този диалог с нашите граждани. Трябва да спомена и работната група за субсидиарност. Тя е спомената и във вашия проект доклад. Като член на тази работна група искам да се спра на няколко важни аспекта. Макар тази група да беше съставена от а, депутати от национални парламенти и от регионите, а, единствено такъв тип представители, тя има много голяма важност и за Европейския парламент и по-широка важност. А, на времето тогава беше една стъпка в правилната посока укрепване на Европейския съюз от една страна, но също така и укрепване на принципите за субсидиарност и пропорционалност, които не са взаимно изключващи се. Всяка институция и орган трябва да разгледа доклада на работната група сега и да реши какво ще бъде не, какъв ще бъде нейният отговор. Тъй като това законодателство се отразява на всички в Европейския съюз трябва да имаме по-добро и споделено разбиране за субсидиарността и пропорционалността. Ето защо считам, че е нужно да имаме по-сериозна роля за националните регионални парламенти. За мен на този етап няма единен европейски демос. Не съществува все още европейската идентичност. Няма европейски демос паспорти. Имаме национални паспорти. Националните парламенти ще останат а, важен източник за реална демократична легитимност в Европейския съюз. Зелената карта ще даде възможност на националните парламенти да играят по-положителна роля – в Бундестаг отговаря Ангел Меркел, а Себастиан Курц отговаря в Австрия, в Виена, на собствения си парламент. там се отчита. А понякога, може и да не съм прав, комисията и понякога и депутатите в Европейския парламент забравят тази реалност. И тук имаме много важна роля на субсидиарността. Тя е част от договора от Мастрихт, договора от Лисабон. Националните парламенти имат по-сериозна роля, но обещанията не бяха напълно изпълнени. Трябва да осъществим този принцип по-добре огромното увеличаване на актовете по делегация контрастира с системата за рано предупреждение. Повече от 140. Това не е правилно. Говорим за субсидиарност от една страна, а пък действаме с делегирани актове. Трябва ни обективен анализ къде помага Европейския съюз и къде пречи. Откакто съм член на тази т.е. като член на тази работна група, нека приключа своята реч с молба към вас и двете комисии да не само да а, отбележат доклада на работната група, а да го приветстват. Аз съм убеден, че доклада на нашата работна група предоставя много ценен принос за по-нататъчните дискусии за бъдещето на Европейския съюз. Европейския парламент трябва да вижда националните и местни парламенти като силни партньори, които доближават Европа до гражданите. И мисля, че можете да го покажете и с този доклад, или пък няма да постигнете нужното. В ръцете ви е този доклад. Благодаря. А сега за Федералния а, съвет Кристиан Бухман. Госпожо председател, госпожи и господа, госпожо комисар, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз, всички искаме то да е успешно бъдеще. Бъдеще, в което гражданите не само подкрепят дейността на съюза, но и вярват в нея – мисля, че за тази цел два аспекта са от основно значение. Първо, решенията да се вземат на подходящо равнище и второ, Европейският съюз, както вече бе споменато от преждеговорившите, да се доближи до своите граждани. Разширения демократичен контрол в Европейския съюз може да се гарантира от парламентите – и за това националните парламенти, както и Европейският парламент, са много важен участник в институционните процеси. През септември миналата година в речта си за състоянието на Съюза Жан-Клод Юнкер представи амбициозно виждане за бъдещето на Европа. А, хипотеза 6, вариант 6 от това виждане Предвиждаше по-силна, по-обединена Европа. За тази цел Европейският съюз трябва да направи демократичен скок напред. Това изисква повишаване на ролята на националните парламенти в бъдещата работа на Европа. Като председател на Комисията за европейски въпроси в Австрийския национален съвет, бих посочил следното като от основно значение – за бъдещето на Съюза. Силна връзка между националните парламенти и на регионалните и местните органи във всички процеси е, на европейско ниво. Ролята на регионалното равнище е от основно значение. Аз а, е, зная това като биш председател на Комисията по регионални въпроси. В Австрия както и в други държави, членки на Европейския съюз, участието в процесите на вземане на решения в Европейския съюз се взе, вземат много на сериозно от всички се взема сериозно, на сериозно от всички участници а, в а, управлението. В подготовката и а, изпращането на становища участваме активно. Федералният съвет винаги е, е съобразявал принципа на субсидиарност. Миналата година той организира голямо парламентарно изслушване за бъдещето на Европа заедно с Комитета на региона. Имаше конференция за субсидиарността в столицата ни Виена. Субсидиарността е и основно начинание, основна точка в програмата на нашия тим на председателството под мотото «Нека да направим повече и по-ефикасно». Затова Австрия може да направи много осезаеми подобрения в дискусията, да привнесе много осезаеми нови елементи. Важна предпоставка за благотворна дискусия е общото разбиране за принципа на субсидиарност – е, Райнхард Лопатка също спомена това. Той е мой добър приятел. През последните три години се убедихме, че трябва да гледаме двете страни на монетата. Има политически въпроси, по които трябва да залагаме повече на националното ниво, и други, на които трябва да залагаме повече на европейско ниво. Конкурентоспособност, цифровизация, миграционна политика, опазване на границите. Субсидиарността не означава по-малко Европа, а повече Европа в най-важните политически области, където това е необходимо. Австрийският национален съвет е силно привързан към принципа на субсидиарност. Австрийските провинции работят на основата на този принцип чрез регионалните провинции и регионалните парламенти. Съгласно федералното конституционно право, Държавният съвет трябва да информира провинциите за всеки акт на Европейския съюз и им да им даде възможност да правят коментари. Федералният съвет, когато получи такива коментари, е длъжен да ги вземе предвид, да ги разъсква и да е, изготви понякога резолюции. Това всъщност е много обичайна практика. Не може да има само диалог между европейските институции и националните парламенти. Трябва да бъде включен в този диалог и е, регионалният аспект на властта, както и местните органи. Защото пред всички ни стоят предизвикателствата на бъдещето. Координацията и сътрудничеството между всички парламенти и европейските институции, и регионалните парламенти трябва да бъде разширено. Трябва да мислим, освен това, че националните и регионалните парламенти трябва от орган, който само чете предложения, да се превърнат в органи, които предлагат проекти на законодателство. Както казвам, това трябва да стане и с участието на регионалните и местните органи. Благодаря ви. Благодаря, Кристиян. Сега искам да поканя господин Лука Жае. Чест и удоволствие за нас при... на заседанието да присъства председателя на економически и социален комитет. Имате думата. So much, uh, Благодаря, госпожо председател, за тази покана. Уважаема госпожо комисар, господин министр, госпожо министър, уважаеми представители на националните парламенти, много се радвам, че участвам в този дебат, особено след последната реч на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, където той го води за нуждата да се зачита Европейският съюз, да се уважава и за нуждата от европейски патриотизъм. Всички вие играете и ще играете важна роля през едните месеци в диалога за Европейския съюз. Вие ставате понякога жертвено агне е, за неспособността да се вземат решения по економически, технологически, политически, геополитически въпроси. Е, за съжаление, в политическите разговори, е, в растящ брой национални дебати, има една ориентация към фикцията. Европа 70 години ни гарантира мир и благоденствие и ще продължи да го прави, ако продължаваме да й помагаме, като всеки играе собствената си роля. Економическият и социален комитет активно участва в дебата за бъдещето на Европа. Ние имам много силно приветстваме доклада на Европейския парламент. Аз бях самията докладчик по наш доклад по искане на Европейския парламент, по искане на вас, госпожо Хюбнер за да се впишем в работата на основния парламентарен доклад Брок. Мога да кажа, че този доклад за бъдещето на Европа е все още с валидни констатации. Европа на утрешния ден трябва да намери баланс между Европа, която дава нови възможности и Европа, която полага грижа като се разшири участието на всички граждани. Това беше основното послание на нашето е, послание. Е, консолидиране на гражданското участие, консолидиране на е, Европейския паричен съюз, по-добро използване на принципа на субсидиарност хоризонтално и вертикално и пълно прилагане на член 11 за демокрацията, е, основана на гражданско участие. През 2017 година ние получихме искане от е, председателя Юнкер искане да представим вижданията на гражданското общество върху Бялата книга за бъдещето на Съюза. Така че бяхме първият орган на Съюза, който започна дискусия по този въпрос в 27 държави членки. Методиката на допитване е много демократична. Парламентите често дават много полезни становища. Ние решихме да се допитаме обаче чрез представителите на гражданските организации в нашия комитет, защото там общо взето балансирано е отразен съставът на това гражданско общество във всяка държава членка. И приехме резолюция по Бялата книга на Съюза през юли 2017 година във вашия доклад Бресо Брок. Тя е цитирана. Би трябвало да се има предвид, че ние бяхме домакини на панела е, за гражданско участие, организирана от е, Европейската комисия с участието на президента Макрон. Е, всички граждани на Европейския съюз имаха участие да имаха възможност за участие в допитване в интернет, като отговорят на 12 въпроса. За съжаление не получихме толкова много отговори, но мога да кажа, че допитването до сега очерта пет основни направления на интерес за гражданите. Първо, създаване на работни места, запазване на социалната тъкан, емиграция, околна среда и сигурност са останалите. Нашите граждани все още са объркани от Европейския съюз, но разбират, че е, за много от проблемите, които съществуват днес, националното ниво не е подходящо за да се търсят решения. Така че гражданите имат растящи очаквания към Европейския съюз. Те очакват повече защита и едно е ясно, каквото и да е бъдещето на Европа, а изборите през едната година ще ни кажат много за това бъдеще. Това трябва да е бъдеще, което да стъпва върху правата на гражданите. Следователно, след 2018 година съставът на институциите и начинът за събиране на мненията на гражданите и за тяхното включване в работата на институциите трябва да бъде много по-ефикасен. Трябва да знаем как да постигнем това. И на конституционно ниво трябва да отговорим най-напред на следните въпроси. Как да гарантираме така, че гражданите да се усещат сърцевината на европейския проект? Има едно противоречие. Никога до сега достъпът до информация не е бил толкова лесен. Цялото проекто законодателство на Европейския съюз може да бъде видяно в интернет. Същевременно хората смятат, че има все повече и по-растяща пропаст между тях и институциите. Е, длъжни сме да се справим с тези проблеми. И особено трябва да мислим за това как да стигнем до младежите и как Европа да стане отново за привлекателна за тях. Преди няколко месеца, е, когато отбелязахме 60-та годишнина на нашия комитет, аз е, дадох началото на една нова програма Истински ренесанс на Европейския съюз. Мисля, че много европейци са изгубили чувството си за принадлежност към тази общност. Но мисля също така, че се намираме насред криза, която може да доведе до прераждане. Тази криза може да ни помогне да генерираме нови идеи в образованието, в културата, да доведе до повече солидарност, до диалог между различните култури. Дължни сме да превърнем тази фантастична идея, каквато е Европейския съюз, в страст. Законодателя трябва да види как да използва Лисабонския договор така че тези ценности да се окажат в неговата сърцевина и да бъдат максимално отстоявани. Ние играем тази жизнено важна роля. И вие играете тази жизнено важна роля да водите дебатите за бъдещето на Европа в държавите членки. За това през едните години ни трябва много по-широко сътрудничество с националните парламенти. Да, следващият следващите месеци ще бъдат отрешаващо значение. В края на март Брексит, среща на върха в Сибио през май месец и също накрая избори за Европейския парламент през лятото на 2019 година. Но каквото и да ни очаква в бъдеще, трябва да разширяваме гражданското участие, за да има и по-широко участие в изборите. Имаме една обща задача за тази цел да защитаваме европейския проект. Не заради проблемите, които не можем да решим днес, а заради това, което сме постигнали през последните 70 години. Европа е най-доброто място за е, живот и за работа. Както чухме преди няколко дни, Европа все още е най-хубавия подарък, който можем да дадем на децата си. И дори да имаме проблеми, не трябва да изхвърляме бебето с водата онези, които не живеят в Европейския съюз, гледат към нас и продължават да виждат в нас иновативен модел на регионална интеграция, донесъл мир и напредък на континент, който векове наред е бил раздиран от войни. След няколко години ще, след няколко месеца ще отбележим 100 години от края на Първата световна война и това е само първата от двете световни войни през миналия век. В заключение, госпожо председател, искам да кажа четири неща от името на нашия комитет. Мисля, че трябва да се повиши ролята на Европейския парламент и структурирания му диалог с националните парламенти. Това ще е начин да се противопоставим на някои ексесии, които личат в динамиката на съвета. Второ, мисля, че е от основно значение да запазим ролята на Европейската комисия и да я отстояваме. Трето, що се отнася до съвета, мисля, че трябва да настояваме за все по-широко използване на гласуваното с квалифицирано мнозинство и да гарантираме, защото то да се превърне в нормален начин на работа. Когато говорим за миграцията, за образованието, за Либия, трябва да направим така, че след като се вземе решение, то да се изпълнява, а не да се търсят начини за неговото изменене или за обикаляне. И най-сетне, смятам, че се нуждаем от по-широко, по-структурирано участие на местните органи и на гражданското общество, на неговите представители – в двата консултативни органа на Европейския съюз. Економическия и социален комитет и комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател, и ви желая кораж и успех в гарантирането на бъдещето на Европа. Благодаря. Госпожа Дуден от името на Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски, защото ми е по-лесно. Na, liebe Afko-Kollegin. Уважаеми колеги, госпожо председател, от името на председателя Ламберц, и аз искам сърдечно да благодаря за поканата. За съжаление, председателя Ламберц има други институционални задължения и няма да може да присъства днес. Преди да говорим за бъдещето на Европа, бих искала да кажа две думи е, по току-що чутото за специалната работна група. Мисля, че това е важно за нашия дебат. Е, Комитета на регионите поиска законодателния процес да стане по-прозрачен в съвета. Това е нещо важно и за Европейския парламент, и за националните парламенти. Прозрачността съвместно с националните парламенти се подчертава именно е, от Комитета на регионите и с това подчертава и ролята на националните парламенти. Европейския парламент не присъства в тази специална е, работна група, а ние се надяваме да се умеем всички заедно да транспонираме конкретните решения от този доклад. Сега няколко думи по бъдещето на Европа. Този дебат повече от всякога е предизвикателство. Съществено предизвикателство и не става въпрос само за европейските избори, които предстоят следващата година. Дебатът е и на регионално ниво, и на общинско ниво. Този дебат е оживен, но понякога дори е прекалено груп, да го нарека така. Е, има доста неразбиране сред гражданите и попалистите от е, е, всякъде всъщност се възползват от това и е, Европа се превръща в изкупителна жертва. В рамките на доклада, за който говорим, ние се обърнахме към личности, за да говорим за новите идеи за бъдещето на Европа, в същото време не трябва да измисляме отново колелото. Доста от това, което е изградено до сега, е много добро. Разбира се, че има и критики, но има и много силни моменти и трябва това да се отчете. Има нещо съвсем ясно, а именно, че трябва компромис, трябва търпение и трябва толерантност и трябват основите на едно взаимно доверие. От това имаме нужда най-вече днес. Цялото общество, и гражданското общество, и регионалните, и национални парламенти, и всякакви видове организации всъщност изискват по-демократична и по-прозрачна Европа. Все повече граждани искат да участват в този диалог и това е добро начало, но това не е достатъчно. Нашата институция неколкократно иска местните и регионални органи да са включени по-добре в дебата за бъдещето на Европа. Ние действително се надяваме да имаме възможността да стигнем по-пряко до гражданите и да ги мобилизираме по посока на бъдещето на Европа. Бихме искали да можем да обясняваме по-добре възможните решения и невъзможните решения за Европа, да подобрим вслушването в критиките и в опасенията, за да могат те да се превърнат в конструктивни идеи. Тук имаме съвместна отговорност. Бъдещето на Европа е в гражданите. Има действително различни приоритети – включително и пред е, нашия комитет е, за следващите периоди. С гражданските диалози се опитваме да допренесем за възвръщането на тази връзка между гражданите Европа, включвайки е, местните и регионални органи и това да позволи по-добрата връзка между гражданите и европейските институции. Напълно съм съгласна с основните принципи за доклада, за който стана дума. Имаме нужда от повече реклама за Европа и в полза на Европа и по-добре да се разбират тези въпроси в демократичен дух. Съгласна съм също с това, че се изисква европейска идентичност. Изисква се обучение за Европа, изисква се повече участие от страна на гражданите. Проблемите, с които се сблъскваме, всъщност основният проблем, е, че всичко това трябва да се развива едновременно. Мисля, че единствено е, решителността може да ни помогне да разрешим подобен проблем. Местните органи са близо до гражданите и развиват демократични решения – така че те е, могат да участват. Всички европейски решения трябва да имат такава местна основа, а пък много местни решения имат и европейски измерения. Европа трябва да се съсредоточи върху осезаеми политически решения, осезаеми в ежедневието на гражданите. Конкретни проекти трябва да се развиват за борбата срещу безработицата, за сигурността, на гражданите в един е, все по-хаотичен е, свят. Бих искала тук да цитирам някои е, от мерките предприяти от нашата институция, председателя Ламбертс, заедно с председателя на Европейския парламент Таяни, направиха изложение за състоянието на Европа и двамата председатели подчертаха необходимостта да се работи заедно и в тясна връзка ако искаме да убедим европейските граждани в ползата на европейския проект, ако искаме да защитим Европа срещу разрушаването й. В този контекст гласът на местните и регионални органи има своето огромно значение. Председателят Туск дори призова – за засилването на този глас. Нашия комитет е направил списък на всички от тези теми, които могат да бъдат конкретизирани с помощта на местните регионални органи, от е, интеграцията на бежанците до е, по-справедлива Европа и преминавайки през е, климатичните промени и борбата срещу тях. Развихме такива диалози с над 160 членове от нашия комитет. Над 2000 души отговориха на онлайн анкета и споделиха по този начин идеите си за Европа. Както каза председател Ламберс, вчера трябва да направим конкретни предложения как този вид диалог да стане постоянен, а не да се провежда единствено по време на изборни кампании и не в конкуренция с други институции, а по-скоро заедно, ръка за ръка с други граждански инициативи. Трябва да спечелим отново доверието на гражданите и за да успеем, трябва да гарантираме на участниците в този диалог да получат реакция, да получат отговор на това, което са изказали. Комитетът ни работи ръка за ръка с всички участници на гражданското общество, които имат какво да кажат и техният глас се чува в нашия комитет. Нашата институция е може би малка, но сме способни да развием идеи, формати, с което да подпомогнем останалите институции и да сме в тяхна полза. Радвам се от това, че ще има градивен обмен идните месеци, които ще продължат и след май месец 2019 година. Ние искаме диалог, доверие и близост. Диалогът създава близостта и доверието. И много често хората имат доверие в местно избраните им органи. И това трябва да се разшири и на европейско равнище. Европа трябва да докаже, че навсякъде е близка до гражданите. Всички аспекти на териториалната политика трябва да се отчитат трябва, например, да се развият програми за обмен, срещи. Това е най-добрият начин наистина да направим реклама за една обединена Европа, на една демократична Европа. Освен това, тази Европа трябва да е ясна. Ценностите трябва да бъдат ясни за всеки. Представителствата на всички равнища трябва да имат доверие да работят заедно в общ интерес на гражданите, въз основа на конкретни мерки, така ние да възстановим доверието на всички в Европа, като засилваме едновременно и демокрацията. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Дуден. Преди да се обърнем към депутатите, Хоакин Амуния е сред нас. Ние го изпра... поканихме като експерт, а не, не като политическа, а по-скоро експертна визия за Съюза да сподели. Благодаря много, председател, госпожо председател, за това, че ни поканихте на тази среща. Тя е интересна за всички, не само за нас. Ние сме тук за изказванията, но и за идеите, които идват от тези изказвания. Нека ви кажа как виждам дебата за бъдещето на Европа. Да се предскаже бъдещето не е възможно. Още по-трудно е и сега. Но сме задължени с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени, да поясним идеите си за това какво искаме за бъдещето, за нашето бъдещо, за нашето бъдеще, за бъдещето на следващите поколения. Много важни въпроси стоят на не, в нашия дневен ред, затова ние трябва да разгледаме тези предизвикателства. Европейския проект има проблеми не си спомням в близкото минало дискусии такива, каквито се провеждат сега за бъдещето на Европа и такива, каквито ще се проведат сега в избирателната кампания за този парламент през май. В много държави членки има проблеми с нашите демокрации – Защото като национални демокрации ние имахме проблеми, които си мислихме пред няколко години, че са решени, дори в младите демокрации, като в моята държава. И имаме много сериозни промени в международното законодателство. А, нашите граждани живеят с много несигурност а, в днешно време с сериозна загриженост и в много от европейските държави с все повече поляризация на обществото и нашия политически дебат. И тези два полюса на дебатите разделят нашите граждани на такива, които се страхуват от бъдещето и такива, които се страхуват да се върнат назад. Европа като проект е сред тези, които се страхуват да се върнат назад, тези, които искат да изградят по-сигурно, по-безопасно бъдеще. Гражданите искат защита, но най-добрият начин да закрилиме нашите граждани като политици, общественици и социални лидери е да търсим по-добро бъдеще, а не да се връщаме назад. Трябва да обсъдим как може да се постигне всичко това. Има разширено обществено пространство на европейското равнище, някой го каза в първоначалните изказвания в днешното заседание, че няма европейски демос. Аз съм напълно съгласен не сме стигнали до този момент, но конкретно през различните кризи, от кредитната криза насам, участвахме в все по-европейски дебати, които имат много а, общи елементи в много държавите членки на Европейския съюз. Кой участва в тези дебати? Парламентите, не, европе... не само Европейския парламент, но и националните парламенти. Това е причината, поради която заседания като днешното са особено полезни. Политическите партии, повече на националното равнище, отколкото на европейско, на политическо равнище партиите не са достатъчно силни, за да участват в институт институционалните дебати, които се провеждат тук в Европейския парламент от години. И все повече гражданското общество, мрежите. Това затруднява малко повече лидерството, отколкото преди 20 или 25 години. Така че трябва да изградим по-добро бъдеще за Европа. Силни лидери, но лидери, които могат да провеждат диалог а не лидери, които искат да налагат индивидуалните си гледища. Това е изходна точка за размисъл. Какви са двата, двете основни глави в нашите разсъждения? От една страна институционалните аспекти на това бъдеще. И тук в съвсем кратък период от време мога да ви изложа моите идеи за институционалните реформи, които са необходими в Европа. Прочетох доклада и идеите, които са в него. И колегата Рамон Хауреги ще го представи по-късно днес. Но не вярвам, че институционалните промени трябва да ги считаме за неотложни в момента. Те ще изискват промяна на договора. Един ден, естествено, ще променим договорите отново, но аз в своето съзнание все още помня 2005 и провала на Конституционния договор. И също така си спомням и договора от Ница, където се опитвахме да подготвим Съюза за голямото разширяване, предстоящо тогава през 2004 и 2007. И така, към настоящите договори, какво можем да про? меним от институционална гледна точка в рамките на договорите. Както казаха някои от колегите, и аз също съм напълно съгласен с използването на предвиденото в договора от Лисабон. прехода за засилено сътрудничество. Аз смятам, че ще имаме все повече нужда от засилено сътрудничество. Това е най-добрия начин да напредваме, без да чакаме единодушие на ниво Европейски съвет. И съм съгласен, и вие го казахте, Европейския съвет същита за институция от, в договора от Лисабон и има твърде много а, сила, твърде много влияние и институционалната архитектура на Съюза няма нужното равновесие, откакто а, съвета се счита за толкова влиятелна институция. Вярно, че трябва да се постигнат ключовите статистически ам, цели а, и амбиции, но не може там всичко да се решава, кой, кога, какви решения да взима а, и за колко време. И щом не могат да се взимат а, решения с квалифицирано мнозинство, щом се изисква а, пълно мнозинство, това води до много сериозни последици в цялата рамка – трябва ни повече гласуване с квалифицирано мнозинство, включително за данъците и, договор... и въпросите, свързани с трудовия пазар. Трябва да използваме общностния метод повече, отколкото до сега, и трябва да способстваме за диалога между националния и, националните и Европейския парламент, както вече беше казано от преждеговорившите, и аз съм напълно съгласен с тези идеи. И така, с тези институционални промени спря се на основните и ви давам петте области на политиката, които трябва, по които трябва да се вземат решения, за да се изгражда бъдещето на Европа сега, а не да се отлага. На първо място да се завърши економическия и а, паричен съюз. Няма да навлизам тук в подробности, много е обсъждана тази тема. Трябва да се уточнят някои от елементите за управлението на този съюз. Фигурата на министър на финансите на, европейската, на еврозоната е необходимост, според мен. Трябва да видим добрите взаимоотношения между тези, които са а, в еврозоната, тези, които са извън. После е Великобритания, която е навън. А, тоест, оставащите европейски държави членки, които нямат евро като валута, ще бъдат по-малко, но не трябва да се игнорират правата, загриженостите, мислите и гледищата на тези, които са извън еврозоната. Това не означава, че Европейския съюз няма да ползва еврото. Това означава, че няма да принуждаваме тези, които не са готови да се присъединят към еврозоната, да го правят следващата седмица. Парламента на един европейски економически и паричен съюз не е различен от настоящия парламент. Мисля, че парламента може да се справи с тези въпроси без да се раздели институцията на две – и трябва да обърнем повече внимание в парламента, като абсолютно право да се изискват правомощия по повод на дебатите за европейския семестър. Тук не става въпрос само за банковия съюз, не става въпрос само за фискалния капацитет, проистичащ до това, става въпрос за растеж, за ем, сближаване, за конкурентоспособност, заето, за доброто функциониране на нашия вътрешен пазар. И всичко това изисква много важни дебати, не само на ниво ам, съвет между комисията и съвета, на национално равнище, в националните правителства и между комисарите, тези, които отговарят за всичко това но Европейския парламент, трябва да участва заедно с националните парламенти и да следи осъществяването на препоръките по европейски семестър и да иска да изисква отговорността на тези правителства или национални парламенти, където не се изпълняват тези препоръки, които са за общо добро на всички европейци, не само тези, които се възползват пряко в съответните държави. Разбира се, трябва да помислим и да обсъдим и европейската имиграционна политика, заедно с тероризма, въобще това е най-важният въпрос, който вълнува нашите граждани. И сме постигнали известен напредък в събирането на силите ни да се борим срещу тероризма. Някои постижения, но никакви, никакъв напредък за европейската миграционна политика. Европейските граждани чакат Европейски съюз да поведе да води, да бъде лидер в тези най-важни предизвикателства пред нашето общество, заедно с някои други аспекти за сигурността, заедно и с рисковете за нашата демокрация. Това са важни задачи. Те изискват много политическа а, сила, политическо лидерство, но тук в този парламент политическото лидерство, както и на, националните парламенти, когато става въпрос за европейските стратегии и планове големи мнозинства, без едностранно да се налагат някакви идеи. Демокрацията е многостепенно предизвикателство за всички ни. Не става въпрос за демократически дефицит тук или не функционира национални демокрации. Това е предизвикателство на всички равнища на политическо действие и представителството на нашите граждани. И това означава, че трябва да спечелим отново доверието на нашите граждани в институциите на всички нива, което доста страда последните години, започва да се подобрява в последните години в някои държави заради края на рецесията и новите перспективи за економически напредък, но доверието в Европа е задължително необходимо. Без доверието на нашите граждани няма как да имаме европейско бъдеще. Благодаря, колеги. 10 желащи да се изкажат само съм получила тук списък. Ако има още някой, който иска да се изкаже. В следващите 5 минути трябва да ми дадете сигнал, за да можем да разпределим времето. Преди да започнем с Европейския парламент, започвам с Литва и ще поканя господин Миндалгас Пойдокас, който а, е, идва от Вилнюс. Имате думата. Поне пирмininkė, kolegos, iš tiesų Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES Госпожо председател, уважаеми колеги, Литва иска европейският проект не само да успее, но и да бъде дълготраен. 64% от гражданите на нашата страна подкрепят Европейския съюз. А, но като експерт на комисията през 2014 година изброих много ясно проблемите, на които ще се натъкне Съюзът. Брексит бе само един от многото сигнали за аларма. Трябва по-добре да защитаваме външните си граници и това е въпрос, по който сме разделени. Искаме европейският проект да е дългогодишен и да успее. А ако желаем да постигнем това, трябва да помним истината изречена от господин Донхин, британски историст, историк. Различните политически е, сили често пъти надигат глава, когато нещо се обърка. Сега сме изправени пред заплахата от разпад, от дезинтеграция. Европейският съюз – е създаден и все още трябва да бъде възприеман като съюз на равни държави, обединени от общите си ценности. Разбира се, има и проблеми специфични за отделните страни. Нашата страна не би желала да има транснационални избирателни списъци, защото това няма да гарантира достатъчна степен на отговорност. И също така по-малките държави няма да могат да окажат достатъчно влияние върху резултата от изборите. Що се отнася до външната политика и фискалната политика, субсидиарността е изключително важна. Във връзка с разширяването на гласуването с квалифицирано мнозинство, председателят пред господин Юнкер в речта си за състоянието на Съюза предложи този метод на гласуване да се прилага дори в данъчната сфера и в някои други чувствителни сфери, с някои изключения. Това трябва да бъде много добре обсъдено, защото ако има такова гласуване в данъчната сфера, по-малките държави членки ня... ще изгубят гласа си и няма да могат да бъдат чувани и на практика ще се стигне до федерализъм. Както казах, 64% от нашето население подкрепят Европейския съюз, но огромното мнозинство от хората са на мнение, че техният глас в Европейския съюз не се чува. Ние трябва много внимателно да анализираме всички предложения, които идват от централно и източно европейските страни, защото те често са на мнение, че западноевропейците се опитват да доминират над тях. Гражданите на страните от Централна и Източна Европа не трябва да бъдат смятани и не искат да бъдат смятани за граждани втора ръка. Всяка държава членка трябва да има достатъчно силен глас. За да може Европейският съюз да взема решения, те трябва да бъдат свързани с по-голяма демократична отговорност и да бъдат преди всичко насочени към реалните проблеми на обществото. Колеги, Много ми се иска да чуваме гласовете на Австрия, на Италия, на Унгария, на Словакия, на всяка държава членка. Нуждаем се от устойчиви решения за бъдещето на Европейския съюз. Само така ще останем силни. Благодаря. И онлайнен от Европейския парламент. Госпожо председател, уважаеми колеги, много се радвам, че се провежда този дебат. Бъдещето на Европейския съюз може да се организира само ако сме заедно. Европейския парламент не може да го направи самостоятелно. Никой от националните парламенти също. Това е съвместна дейност и мисля, че всички изказали се до тук твърдяха. Поисках да се изкажа, защото в 16 часа трябва да отида в комисията по околна среда, където се гласува моя доклад какво да ви кажа в обобщение? Както чухме, може би забравяме защо всъщност се създаде Европейския съюз, защо го искахме. По време на студената война нещата бяха ясни. Западна Европа искаше да защитава свободата и мира, но тази цел сякаш се поизгуби. Аз председателствам делегацията за отношенията с Китай в този парламент. Какво представлява Китай за нас от гледна точка на конкурентността? В крайна сметка всеки купува каквото му е изгодно и спрямо тази конкурентност нито една от нашите държави не може да се пребори сама. Нека да вземем друг пример. Изкуственият интелект. Знаем, че милиарди се инвестират в Китай, както и в САЩ в тази област. Ако искаме да подсигурим бъдещето си от гледна точка на новите технологии, имаме нужда от общи проекти в Европа. Трябва наистина да сме заедно. В областта на интернет, например, е, поизостанахме. Трябва да продължим да развиваме съвместни проекти и е, изследователски научни проекти. Във връзка с договора от Лисабон, какъв е демократичният напредък? Тук става въпрос за парламентарна е, демокрация и демокрация с участие на гражданите – във връзка с парламентарната демокрация, да, ще има избори следващата година. От 40 години се провеждат такива. Ние сме единствени в света, които провеждаме такива транснационални избори и всички знаем колко е трудно. Тази парламентарна демокрация няма да бъде възможна, ако не разполагаме с съответните средства, а именно силни европейски политически партии. Те съществуват на хартия, но в действителност не съвсем. Мисля, че тази процедура с водещи кандидати е добра процедура, защото тук вече наистина се открояват личности на международно ниво. И можем да установим, че медиите обръщат сериозно внимание именно на този подход. Така че ще трябва да го развием по-нататък. Това, което искам да кажа е, че ние можем да построим Европа само заедно. Националните парламенти трябва да са включени и повече. Говорихте за зелената карта. Да, трябва да обсъдим и това. Това ще бъде следващия етап да преминем от жълта карта към зелена карта. Аз съм бил пет години в, в такава камера и знам какво е значението на този подход. Не трябва да мислим за това само преди избори, но и след това и този диалог да стане наистина постоянен. Гражданинът постоянно трябва да бъде включен в европейските дела. Това, което чух тук, много ми харесва. Действително, е, Европа е най-доброто място за живеене в момента. И в крайна сметка тези, които искат да го разрушат, просто не, не, не, не го разбират или имат други интереси. Благодаря. Маргарет, you want still to speak? Извинявам се, имаме още една колега, която трябва да напусне заседанието, за да иде да гласува. Маргарет, много благодаря, госпожо председател. In May, can... Няколко важни детайла – през е, май излезе доклад на Европейския омбудсман с много силни критики към работата на съвета и на правителството, подчертавайки, че няма никаква прозрачност, че те действат не по-европейски. И така гражданите и националните парламенти не могат да разберат собствените им правителства какво правят няма никаква информация от националните медии. Сега в комисията АВКО и в комисията по петиции, чието член съм, разискваме един прекрасен доклад. Един от авторите му е Йо Лайнен. Това е отговор на критиката на омбудсмен – Та съветът ми е, обърнете се към своите правителства и им кажете настойчиво, че трябва да променят поведението си, а не да се държат без никаква прозрачност, без никакво демократично участие, без никакво парламентарно участие. Все едно са обикновена междуправителствена институция. Те трябва да бъдат прозрачни пред Европейския парламент и пред националните парламенти, за да можете вие да следите какво правят те и какво правят другите правителства. Така те ще могат да поемат отговорност за собствените си решения. Именно това се подчертава в прекрасния доклад на Йо Лайнен. В момента правителствата се държат така, че във всеки момент могат да обвинят Брюксел за всичко, което не се харесва. никога няма да напреднем, ако те не се отнасят сериозно към работата си в Европа и не се държат прозрачно това може да бъде направено дори по силата на сегашния договор. Госпожа Орайли, е, нашия омбудсман, цитира този договор. Е, вярно е, че някъде трябва да се промени културата, но договорът много лесно може да доведе до друг метод на работа, така че вие да участвате плавно в процеса на работа и да можете да контролирате това, което правят правителствата много по-надежно, а не с жълта или червена или какъвто и да е друг цвят карта. Така че е, призовавам ви специален доклад е, от омбудсмана. Да, това можете да го намерите на веб страницата. И ето в Авко и в Комисията по петиции на 31 юли е, е съответния документ 2096 е сигнатурата му. Е, това е доклада, на, Йо, на който Йолайнен не са автор. Прочетете двата доклада на омбудсмана и на нашите комисии по конституционни въпроси и по петициите. Мисля, че вашето по-широко участие ще бъде от огромна полза, включително и за по-добра комуникация с гражданите, защото така и те ще имат по-широка роля. Е, и ще могат да бъдат сигурни, че правителствата понасят своята демократична отговорност, а не само я прехвърлят на другаде. Благодаря. Сега най-сетне ще чуем Рамон, който иска да представи доклада си. И имате думата. Благодаря, че изчакахте така търпеливо. Много благодаря, госпожо председател. Ще започна с благодарност за това, че организирахте този дебат мисля, че е напълно уместен и ни позволява съвсем открито да обсъдим подробно нашите мисли за бъдещето на Европа, защото не мислим всички еднакво и е много полезно действително да, този сблъсък на мнения. Благодаря и на австрийското председателство, благодаря на е, Федералния съвет на Австрия, благодаря на Комитета на регионите, на Економическия и социален е, комитет както и на всички изказали се, които повдигнаха наистина много важни моменти. Сега, първи наченки на отговор. Благодаря на колегите от националните парламенти за приноса им към този дебат, но да кажем първо нещо основно. Защо се интересуваме от бъдещето на Европа? Защо това е първия въпрос и първото съображение. И това е първото, което трябва да кажем. Ние се опитваме да излезем от криза, която председателя Юнкер дори нарече екзистенциална криза. И тя действително беше такава. Ние бяхме на ръба на пропаста. Финансова криза, проблеми с управлението на еврото, е, криза от Брекзита, миграционна криза, криза свързана с тероризма толкова кризи днес, които в крайна сметка превърнаха наистина тези последни години в сериозни изпитания. И всъщност за това се интересуваме от бъдещето на Европа след всички тези преживени кризи. Към това се добавя и това, че днешна Европа сякаш изглежда много бавна, много мудна, някак си не е адекватното средство за необходимия отговор на бързите събития, които ни настигат. Европа се състои сякаш от институционални препятствия, които не й позволяват да отговори достатъчно добре и във външната политика, и в е, областта на економическите реформи, в еврозоната. Всичко това е много мудно и тежи на нашата реакция, на нашите отговори. Ние трябва да сме бързи и ефективни. Именно така възниква напрежение, вътрешно напрежение, дори вътре в Европейския съюз. Днес има раз, разногласия между изток и запад за миграционните проблеми и между юг и север по економическите въпроси. И за това трябва да се интересуваме от бъдещето на Европа, защото когато говорим за нормативна уредба също какво ще се случи, когато е, Обединеното кралство ни напусне. Трябва да създадем е, някакво ново пространство на отношения, на привилегировани отношения с Обединеното кралство и това ще ни накара да е, определим отново външната си политика и политиката с третите страни. И за това благодаря за организирането на този дебат, който е наистина изключително уместен. Не съществуват все повече рискове и заплахи, с които ще се справим само ако останем обединени. Всички министри, всички премьери, които са идвали тук в Европейския парламент, за да говорят за бъдещето на Европа, казват същото. Сами ние не сме достатъчно силни. Трябва да сме заедно, това каза и председателя Юнкер. И търговската ни политика, както чухме също и споразумението с Китай или с други важни региони в света, данъчното сътрудничество, оптимизацията, е, на данъците. Ето всичко това са теми, по които трябва да сме обединени, за да защитим управлението на економиката, е, валутата ни, защитата на нашата демокрация. Тази нова демокрация, която е и цифрова демокрация, как да защитим в Европа, ние, самите европейци, е, цяла една поредица, цял комплекс от ценности, от доктрини, свободата на нашите граждани в интернет. Как да го направим, ако не сме обединени, изправени пред тези добре организирани мрежи в интернет. Трябва да имаме силна политика. Днес милиони граждани очакват Европа да има и силно социално присъствие. Трябва да се интересуваме естествено от миграционния проблем и то много спешно, защото това е явление, което трябва да се реши, както днес, така и за следващите десетилетия, защото това ще е явление по протежение на целия 21 век, струва ми се. Така че това е въпроса. Как ние да преоткрием Европа? Може би не да я измислим, да, защото чухме от Комитета на регионите, няма нужда да измисляме някаква нова организация, но трябва да я усъвършенстваме, трябва Европа да стане по-гъвкава и по-реактивна, за да може да се справи с всички тези предизвикателства. Ще заключа, дами и господа, с твърдение, което не искам да е провокативно, но трябва да повдигне депат. Нещо, което повтаряме доста често, един от премиерите, с който се срещнахме, го каза, мисля, че става въпрос за премиера на Нидерландия. Трябва да постигаме повече с по-малко. И аз ви питам, смятате ли, че това е възможно? Можем ли да правим повече с по-малко? лък финансов ресурс, например. Това е идея, която се появява във всички преговори. Да, ето Обединеното кралство ни напуска, ще разполагаме с по-малко ресурси, ще има по-малък финансов принос. Това са милиони, дори милиарди евро, които ще липсват в бюджета, а ние трябва да правим повече. Например, в отбраната, да се борим срещу кибератаките, каква политика ще можем да провеждаме за изкуствения интелект, в цифровата програма. Действително, ще можем ли да постигнем повече във всички тези области с по-малко? Аз лично мисля, че не законодателният капацитет на парламента ще остане ли същия и ще можем ли да правим повече с по-малко? Аз мисля, че не. Аз съм сред тези, които мислим, че имаме споделена идентичност. Аз, например, съм от Баския регион, но съм и европеец и, и испанец, и европеец. А, аз съм и представител и на нашия град, така че тези а, самосъзнания, тази идентичност, тя не се изключва, те не са взаимно изключващи. Опасно е да твърдим, че трябва да върнем националната идентичност на, на всяка една държава и на всяка една нация. Аз мисля, че ние не сме някаква имагинерна общност. Не, ние съвсем не сме имагинерна общност. Ние представляваме европейското гражданство, европейските граждани. Това е от съществено значение и трябва да а, не губим от поглед този принцип, ако искаме да защитаваме европейската идея. И именно в такъв дух е написан и доклада. Да, трябва да имаме по-тесни връзки с националните парламенти, много от изказалите се го казаха. Дебатите в националните парламенти трябва наистина да подпомогнат и субсидиарността, и пропорционността, но това, което ние тук искаме е Европейският парламент да присъства в много повече теми. Защото комисията и съвета имат глас в, по определени теми, а ние нищо не можем да направим по тях, защото по тях е предвидено само е, нашия съвещателен глас или само нашата съвещателна позиция. Европейския съвет е, в крайна сметка си присвоява в момента правото на инициатива. Е, ще приключа, госпожо председател, със следното. Все повече европейското право се нарушава в много държави членки. Мисля, че законодателството е, на европейско равнище просто не се спазва, а това е изключително опасно. Тази сутрин говорих с е, приятели и ми се каза, че обмен на квалифицирани кадри благодарение на синята карта, които работят в различни държави, всъщност не сработва и се сблъсква с много препятствия. Говорим за квалифицирани кадри, за лекари в частност. И мисля, че всичко това създава уязвимост за Европейския съюз. Дами и господа, благодаря ви, че сте тук. Вашето мнение е много важно. И мисля, че тук нашия парламент спазва принципа на сътрудничество с националните парламенти, но е тук за да напомни, че трябва по-силна Европа. По-силна не за да постигаме по-малко, а Европа, която наистина да може да постигне повече, спазвайки нормативната уредба, но постигайки повече, защото самия съюз го иска от нас. Благодаря. Колеги, сега можем да ви дадем до 5 минути, но ако постъпят повече желаящи за изказвания, ще трябва да огранича времето. Лорд Роджер Лидъл е следващият оратор от, хама, от Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Къде сте, Роджер? Благодаря, че ме извикахте. Аз е, се чувствам е, до някъде засрамен от това, че съм тук, е, като наближава Брексит. Дълбоко съжалявам, горчиво съжалявам за решението, което взе страната ни в този референдум. Това, което искам да кажа на всички ви днес, е, че историята не е приключила. От 2016 година всички си дават сметка вече, че напускането на Европейския съюз е много по-сложно, отколкото някога е мислил който и да било. И второ, всички признават сега, че не можете едновременно да имате цяла баница и да сте я изяли. Че Брексит ще доведе до загуби и економически, и като влияние. Това, което ще стане през следващите няколко седмици, е, не ми е известно. Различни са вижданията и прогнозите. Може би някои хора смятат, че единствено трябва да се избира между това, което ще договори госпожа Мей в Брюксел и липсата на всякаква договореност. Е, но аз мисля, е, че има множество възможности е, всъщност в Великобритания има политическа криза и една от възможностите е въобще Брексит да спре т.е. да не се осъществи. Това не е виждане само мое лично или само на нашата комисия. Мисля, че във Великобритания в момента е, сме насред парламентарен период с огромно напрежение. Действително това е огромна криза и честно казано не знае как тя може да завърши. Ако Брексит се осъществи, какво мисля за темите, които обсъждаме днес след обед? Първо, според мен, всеки британец трябва да съзре, че успехът на Европейския съюз предопределя успеха на Великобритания извън Европейския съюз, тъй като голяма част от предизвикателствата ни са едни и същи. Е, ценностите, интересите ни са до голяма степен едни и същи и в това се състои трагедията на Брексит. Тъй, че ние искаме Европа да успее. Лично аз категорично е, смятам, че това е вярно за някои колеги в нашата комисия и за колеги в Лейбористската партия. Всички смятаме, че ако Брексит се осъществи, Великобритания трябва да остане максимално близка до Европейския съюз във всяко отношение. Това ще рече да се развият възможно най-задълбочени отношения с Европа от гледна точка на диалог, включително на форуми като днешния. Нашата комисия силно желае да остане участник в европейския дебат, каквото и да стане през март месец. Един от парадоксите на референдума за напускането на Съюза от Великобритания е, че сега за пръв път в Обединеното кралство има група избиратели, които са дълбоко проевропейски настроени, страстно проевропейски настроени. Това са преди всичко млади хора, които като идентичност желаят да бъдат европейци. И аз мисля, че по-старото поколение гласува, ограничавайки перспективите на младите за бъдещето. Опитвам се да мисля какво могат Великобритания и Европа да правят заедно в отговор на големите предизвикателства на нашата епоха. Не само предизвикателство на сигурността. Да, имаме примера с Съединените щати, борбата с тероризма и прочие, но има економически трудности, екологични трудности, които засягат всички ни и то много дълбоко демографски проблеми как да оформим отношенията си така, че да бъдат устойчиви и е, да можем да помогнем на всички в нашите общества. Това са въпроси, които вълнуват всички европейци. И мисля, че аз ще продължа да се вълнувам от тях и след март месец. И все още се надявам, че има шансове да останем членове на Европейския съюз. Благодаря, благодаря за това, че се вместихте и в петте минути. Също така се надяваме, че не ви виждаме за последен път. Разбира се, длъжни сме да зачетем вашето решение като страна, като държава, като народ, но е, в нашата комисия ще дадем съгласие за напускането на Великобритания. Това е трагедия. Трагедия. Да, тъжен парадокс, една тъжна глупост. Така ще стане. Сега госпожа Малетич, която е член на Комисията по економика, човек, който работи в много тясна връзка с колегата Рамон за изготвянето на доклада. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам всички колеги от националните парламенти. Мисля, че е особено важно да обсъдим всичко това заедно, за да се включим повече. И разбира се, вие сте тези, които могат да осигурят осъществяването на политиките на практика. Затова ви благодаря, че сте тук. Ивана, малко да се приближиш към микрофона. В ЕКОН решихме да се придържаме по-скоро към економическите политики и заради това взехме това становище като възможност да подчертаем колко е важно да се подкрепи завършването на процесите, започнати преди години, като завършването на Банковия съюз, необходимостта да се осигури отвореност и равно третиране на всички държави членки, които участват в Банковия съюз. Завършване на капиталовия на съюза на капиталовия пазар, защото по-интегрирани капиталови пазари допълват банковия съюз и допринасят за споделянето на риска, економическото сближаване и ам, предотвратяване на бър... бъдещи ш... шокове. Също така, тези процеси са важни за създаването на стабилност за едината валута и също така способстване за економическата, фискалната и пазарна политика на държавите членки и също така предотвратяване на следващите стъпки за други процеси. знаем, че когато говорим за банковия съюз, държавите членки продължават да обсъждат и не могат да постигнат съгласие за създаването на е, ефективна и съразмерна схема за гарантиране на влоговете в Европейския съюз. И тук аз виждам ролята на европейските парламенти. Вие също може да обсъдите тези въпроси и да се опитате да подпомогнете позициите по тази тема за завършването на банковия съюз и в това отношение. По-добър достъп до капиталовия пазар. Това би било от полза за нововъзникващите и бързо растящи МСП. Това е за нас нещо много важно. И традиционните малки и средни предприятия, знаете, зависят от а, заемите от банките и това също така е във връзка с а, тези схеми, които ще увеличат капацитета на банките да дават заеми на по-рискови проекти и по-рискови МСП трябва да видим как могат да се осъществят специфичните за държавите препоръки, нещо, което обсъждахме не веднъж в Европейския парламент и заедно с вас, националните парламенти, как да се подобри процеса на европейския семестър и мислим, че по-голямото включване на националните парламенти и дебати в тях – за докладите а, специфични за държавите и конкретните препоръки за съответните държави, ще доведе до по-добро осъществяване на тези препоръки и така ще подобри процеса за европейския семестър. Всички знаем, че инвестициите, отговорната политика за фискалната а, а, част от тези сфери са изключително важни, затова и подкрепяме програмата Invest Europe и тя е добре дошла. Я приветстваме, защото тя ще продължи FC и ще осигури инвестициите от 38 милиарда евро. Трябва да са по-насочени към по-рисковани частни проекти и разрастване на малки предприятия. Трябва да спомена и програмата за структурна реформа като трети стълб от този триъгълник. Тази програма беше пилотна в настоящия период и много от държавите членки надвишиха планирания бюджет. Затова, освен инвестиции, и отговорна фискална данъчна политика, трябва да се съществи и структурната политика. Затова е много важно да се подкрепят новите програми за подкрепа в новата многодишна финансова рамка и това да се увърже с европейския семестър и осъществяването специфичните за държавите препоръки в самите тях. И накрая, също много важен момент в становището е създаването на единна ДДС област в Европейския съюз. Знаете, че работим по тази тема още от, от повече от 25 години. И най-накрая дойде време да намалим разходите за спазване на бизнеса, да се намали трансграничната ДДС измама и да се улеснят процедурите, които ще укрепят единния пазар и ще създадат по-добри условия за трансгранична търговия. И така в становището точно това подчертаваме, че трябва да се ускори процеса на създаване на такава ДДС система и също така процеса на адаптация на системата към технологичните промени и е, цифровизацията, както и промяната на бизнес модела на економиката. Благодаря. Искам сега да поканя от Естония госпожа Деки Лионе. Всяка сутрин, като си отворим очите, виждаме, че има още един европейски граждани, който не е доволен. Това не се дължи на структурата на Европа, а по-скоро на лицемерието на европейската политика. Европа обещава сигурност и безопасност, но всъщност само ограничаване на бюджетите и несигурност до всичко това води европейската политика. Да разгледаме мигрантската политика. Там се говори за морал и сигурност и се забравя, че миграцията е економически, економическо явление. Големи миграционни потоки се, е, потоци се дължат на търсенето на работна ръка в Европа и нашата е, парична политика е, прави това търсене още по-голямо, защото става въпрос само за, за инфлация. Бежанците са хора, които се опитват да избягат от опасни а, зони, но все пак имат економическа мотивация. Европа в момента играе а, двойна роля, защото хем казваме а, забраняваме входа, хем каз, а, се нуждаем от работна ръка. Това е лицемерие, на което трябва да бъде преустановено и да намерим нови принципи, с които да контролираме евро... економиката, която става все по-глобална и пазара, който трябва да служи на хората. Имиграцията ще спре на трудовия пазар не да се опазват границите, трябва да се пазят а, условията на труд. Сега говорим за дължителни квоти. Това не е част от решението, част от проблема. Тези квоти са обещание за големите предприятия, че ще внесем още ефтина работна ръка за тях. Така че, ако искаме е, всяка сутрин, когато се събуждаме, да виждаме европейски граждани, които е, се радват на Европейския съюз, тогава трябва да има е, революция на европейския европейската политика, да има пълна заетост и ако всеки европейски гражданин има а, работа и когато са заети техните права са защитени, тогава можем да разглеждаме миграцията като въпрос, който е свързан с а, свободния избор, а не кризата. Пълната заетост е задължително условие за дискусията за економическия растеж и равнопоставения и справедлив растеж. Европа има а, бъдеще, ако е в услуга на гражданите, които могат да вземат своите решение да прави своя избор. Може би Европейския съюз трябва да престане да бъде съюз, който обслужва големите корпорации и а, игнорира гражданите и малките. Благодаря ви също и за това, че спазихте времето от Унгария. Следващия ни оратор. Благодаря. Като член на Унгарския парламент бих искал да благодаря за участието в този дебат за бъдещето на Европа. Различни е, доклади разгледахме през последните седмици. Е, нашата отправна точка винаги е била по-силна Европа. По време на последните години често се е случвало да говорим с други държави членки и под унгарско председателство сме успявали да намерим консенсус. Понякога в рамките на субсидиарността могат да се постигнат повече неща. Силна Европа не е възможна без силни национални парламенти. И ние много ще се радваме, ако нашата контролна дейност може да се засили в рамките на субсидиарността. Още нещо във връзка с европейските институции. И по-специално съветът. Как можем да запазим този, тази ръководна роля на съвета? Комисията играе роля на пазител на Съюза във връзка с бъдещето на Европа. Да, ще има допълнителни предизвикателства, но е много важно да се запази постигнатото до тук. И това може да стане в рамките на теоретични дискусии, но също така и в рамките на многогодишната финансова марка, э, рамка. Доста често обаче сме разочаровани, защото в доклада виждаме просто инвентар на различни политики, например семейната политика и други въпроси, които в крайна сметка са от правомощията на държавите членки. Мисля, че би било по-добре да има повече обективност в процеса на изборите на Европейския парламент – често няма достатъчно доверие заради ниската активност. Това са неща, които не могат да се случат в националните парламенти. Важно е да се признае, че трябват повече средства от страна на Европа за държавите, които пазят границите. Например, Унгария предоставя хуманитарна помощ в Северна Африка и по този начин също участваме в програмата Обежище и миграция. Господин Мохамед Фатих Топах от Турция, също депутат на Турския парламент. Имате думата. Благодаря много. Като членове на а, Турския парламент, благодарим за поканата да участваме в днешното заседание за бъдещето на Европа. Ние считаме, че държавите кандидат е добре да се канят на такива дебати редовно. Всъщност така е, беше и преди Лисабонския договор. Като кандидат ние бяхме поканени и тогава, макар проекто Конституцията, която се превърна в Лисабонския договор, да не предвиждаше това. Има много предизвикателства за Европейския съюз, няма лесни решения за тези проблеми и тези проблеми не могат да се е, опишат като специфични за държавите особено, що се отнася до Сирия. Като Турция, е, за Турция просперитета и сигурността на Европейския съюз е изключителна важност. Ние вярваме, че силен Европейски съюз означава силна Турция и силна Турция означава силен Европейски съюз този смисъл Турция играе много важна роля за Европейския съюз. Помага да се справим с е, миграционната криза и нейните последици. За явлението от 18 март в този смисъл намали с 95% потока през Турция. Винаги в историята си Турция е допринасяла за стабилността и сигурността на Европейския съюз. Въпреки настоящите а, негативни елементи, а, ние продължаваме да вярваме, че бъдещето на Турция е в Европейския съюз и сме убедени, че Турция може да направи а, стойностни приноси. Европейския съюз, макар да се занимава с своите вътрешни проблеми, трябва да знае, да не забравя, че разширяването е най-сериозният инструмент, който може да промени най-много обстоятелствата. В този смисъл трябва да има широка перспектива без дискриминация, към държавите, които се включват в пакета за разширяване. Считаме, че настоящите трудности, изправени, пред които е изправен Европейския съюз, ще продължат. И, както казва комисаря Юнкер в речта си от 2017 година за състоянието на Съюза, европейското бъдеще не е съюз от 27 държави всички а, потенциални държави членки биха направили Европейския съюз реална глобална сила с много голяма възможност да отговаря на предизвикателствата. Благодаря много. Благодаря много. Сега Ирландия. Сенаторът Жерар Крогуел. Заповядайте. Благодаря, госпожо Хубнер, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Благодаря за вашата воля, госпожо председател, да работите по този проект. Давам си е, сметка, че работите в много направления. Говорих и ки за бъдещето на Европа трябва е, да си припомним е, какво е казано от господин Шуман. Европа няма да бъде направена изведнъж, да бъде изградена чрез единен план. А стъпка по стъпка, това е важно послание, което трябва да помним и днес. През 60-те години, откакто е започнал европейския проект, ние сме преминали от економическа истинска интеграция към проект за много по-дълбока интеграция на различни аспекти на социалния живот. И за съжаление, Великобритания взе своето решение да напусне. Е, кой съм аз да критикувам демократичното решение на която и да е страна, но бих казал следното. В Ирландия имаме аналогичен опит с референдумите и част от е, коража на ръководителите на една страна се свежда до това да се върнат втори път към своите избиратели и да ги попитат втори път дали не съжаляват за първото си решение. Аз в синдикатите съм натрупал този ценен опит, че много неща могат да бъдат поправени. Европа върви напред и Европейският съюз се разширява към Европа към Западните Балкони. Защо страните да не се а, научат първо да живеят мирно и след това да се опитат да се присъединяват, вместо да привнасят проблемите си. 92% от нашия народ, според едно последно проучване, са категорично зад европейския проект. Това е много важно, защото днес доста чуваме за солидарност. Ирландците не видяха много солидарност от Европейския банков сектор, когато ни удари финансовата зона и а, се оказахме с дълг от 64 милиарда евро, който ще завещаем на поколението. Благодарение на всички политически сили, на ръководителите ни, успяхме да изплуваме, да се възстановим. Не говоря от името нито на една политическа партия, нито на конкретна политическа сила. Искам да кажа, младежите са ключът ако погледнете резултатите от британския референдум, младите не искаха да напускат Европа. Когато учих маркетинг, ми беше казано, че всеки път, когато сделката е лоша, клиентът ще се оплаче на 10 души. А когато сделката е добра, клиентът ще се похвали пред трима. Нашите е, младежи харесват разъм, обаче не знаят и не мислят откъде идва тази програма. Земеделците ни се радват на помощите, но не мислят откъде идват тези помощи. Значи, това трябва да се промени. Длъжни сме да обоздаем и европейските демократи трябва да започнем да ангажираме местните управи. Имам предвид местни, наистина, и местните общности, а не само националните парламенти. Европа е проект, който ползва всички. Само когато хората започнат да си дават сметка какво ще изгубим, ако този проект се срине, тогава ще успеем. Това са не само економически предимства, а образователните предимства, мира, всичко, което върви ръка за ръка с Европа. Нека влезем отново в релси, нека работим заедно. Да, е, Брексит може би е заплаха, но най-големият проблем и най-голямата заплаха за Европейския съюз е миграцията. Нуждаем се от консолидиран, единен подход към миграцията. И това ще върне доверието на гражданите. Що се отнася до европейските парламенти? Да, трябва да има повече привличане на националните парламенти в европейските процеси, но това въжи, както казах, и за местните органи. Също така трябва да има по-добра комуникация. Към колегите от Великобритания по отношение на Брексит. Това е нещо, за което се надяваме да се обърне. Обаче, същото е като в един голф клуб. Ако не си платите входната такса, не можете да влезете. Да, вярно е, че доста хора се изнервят. Интересно, че много от онези, които гласуваха за Брексит и агитираха за него, преместиха предприятията си в Ирландия. Чудно ми е защо го направиха. Благодаря ви, госпожо председател. Е, благодаря. Е, използвайте общията територия, на която може да се пътува свободно преди е, да се стигне до Брексит. И сега давам думата на Енрике. Стигнахме до социалистите. Yo no voy a aportar muchas. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че не мога да ви предложа чудотворен лек. Днес Европа се сблъска с много проблеми, знаем го и трябва да намерим решение. Очевидно е това, всички го казаха, така че в продължение на това, което е, казаха и членовете на комисията е, АВКО, Нека да кажа, че ние работихме по много доклади. Нашия колега господин Ферховщад, господин Брок, а и вие самата, госпожо председател, както и Рамон тук присъстваш. Всички тези колеги правих предложения, за да можем да стигнем по-далеч по посока на по-силна Европа, по-силна политическа Европа. Какво мога да направя, ако не е да ви предлагам решение? Просто мога да ви дам мнението си, не толкова по анатомията, по-скоро по физиологията, т.е. по начина по който работи, а не толкова по структурата. От 10 години е, съм европейски парламентарист. До тогава опита ми се съоточаваше на национално ниво – и опитът ми на европейски депутат съвпада точно с десетилетната криза, която преживяхме и Рамон го каза, тази криза, която всъщност разкъсва Европа. Днес Европа е много по-разделена, отколкото преди 10 години. Тук винаги сме казвали, че след всяка премината криза Европа излиза по-силна, но ми се струва, че кризите, които преживяхме, да, наистина накараха един да вървим напред, защото ни се наложи да вземеме управленски силни решения. Но, когато говорим за усещането на гражданите във връзка с европейските равногласия, мисля, че там не сме отбелязали напредък. Обратно, дори, дори има крачки назад. По-голямата част от проблемите, с които се сблъскваме, са свързани с липса на интеграция между национална и европейска политика. И мисля, че е съвсем уместно, именно днес, когато се срещаме с национални парламентаристи, да се върнем на този въпрос. Договор от Лисабон установява постоянен диалог между националните парламенти парламенти и Европейския парламент. И мисля, че днес можем да кажем, че това не сработи. Вижте, например, едно заседание като днешното. Тук е, разбираме, че има истинско усещане на липса на доверие между националните парламенти и Европейския парламент. Мисля, че сме длъжни да подходим към тази тема, да я повдигнем и да говорим по нея. Защото съществува днес асиметрия и тя е растяща. Асиметрия между това, което е, наричат англичаните е, policy и политикс. Т.е. конкретната политика, да, тя е все по-европейска, но е, политиката в смисъл на парламентарен контрол на, на партия на политически партии, на средства на комуникация. Всичко това се извършва на национално ниво. Изборите предстоят след няколко месеца и за съжаление 27 конкуренти всъщност ще се сблъскат на национално ниво. Това няма да е европейска конкуренция от гледна точка на идеите. Различни е, оратори ни припомниха, че Европейския съюз не защитава според тях гражданите. Ето това е типичното послание, което чуваме и което не ни позволява всъщност да видим по същество проблема. Защото какви са правомощията на гражданите? Именно националните парламенти е, разполагат с, е, с тези правомощия. За защитата на гражданите от която и да било криза, Европа не разполага с конкретни средства. Днес е, искаме държавата да има е, по-слаба роля, като например в САЩ. Защото се счита, че това е, има определена цена – Съответно, с много малко средства не можем да се борим срещу безработицата на младежите, също всички останали проблеми. Нека да бъдем честни спрямо нашите граждани, защото отговорността не е на европейско равнище, когато говорим за защитата на гражданите. Защото ако можехме да го правим като парламент, ние доста често сме искали по-голям бюджет, собствен ресурс – ако имахме такива, да, наистина, щяхме да можем да защитаваме гражданите и да допълним действията на правителствата, особено в държави, които се намират в затруднено положение. Ето за това мисля, че трябва да засилим връзката между различните парламенти, за да можем да обясним на гражданите действително в какво се състои тази връзка. Договора от Лисабон всъщност е един провал, когато говорим за междупарламентарни отношения. Но в момента има дискусии между различните премьери, правителствени глави, но никой председател на национален парламент не е идвал в Европейския парламент, за да говорим по тези въпроси крайна сметка, не защо се състои това заседание? Ми защото един от европейските депутати, наш колега, публикува такъв доклад и по негова инициатива успяваме сега да проведем този диалог, защото иначе не го правим. Ще приключа със следното. Няма да можем да разрешим проблемите с парламент на еврозоната. Мисля, че това още повече ще обърка нещата. Днес имаме оперативни проблеми с един Европейски съвет, с председател на Европейски съвет, с комисия, с председател на комисия, с Еврогрупа, с Европейски парламент, Европейска централна банка. Виждате, че всички тези структури трудно се управляват и мисля, че ако има парламент на еврозоната, това само ще усложни нещата и не мисля, че трябва да го създаваме. И ще приключа с това, че диалогът с националните парламенти днес трябва да стигне по-далеч. Ние сме в предверието на този диалог и трябва да, да го продължим, ако искаме наистина да се разберем. Благодаря. Да, ние Поддържаме връзки с председателите на парламентите и в АВКО. Няколко пъти, ако мога така да се изразя, сме предлагали да из... отправяме такива покани, точно каквито вие предлагате. Да има оратори от да има председатели на националните парламенти. Ще продължаваме да опитваме. Сега господин Расмус Нордквист от Дания. Благодаря. През последните няколко години в Дания ние водим диалози с гражданите по различни теми, които са важни за европейския проект. Тази година има процеса на консултация на гражданите. Работим съвместно с правителството и обикаляме цялата страна, за да се срещаме с граждани. До сега съм се убедил две неща. Първо, когато питаме хората, Кое е най-важното, което трябва да решим заедно в Европейския съюз? Те не казваха миграция или пари в бюджета. Не, климата. Климата. Мисля, че това трябва да го знаем. Никой все още не е постигнал осезаеми резултати по тази точка. Нито националните парламенти, нито Европейския парламент, нито съвета, нито комисията. Това казват нашите граждани. Изпълнете целите за климата. И още нещо, което непрекъснато се повтаряше. Как функционира Европейския съюз? Какво прави той? Все още се дискутира как... и не се знае кой какво прави. Прекалено често в Дания е, ние често казваме в Брюксел, в Европейския съюз се вземат решенията, докато всъщност ние сме неразделна част от процеса на вземане на решение. Госпожа Алкен е, спомена нещо и то е свързано с прозрачността. Националните парламентаристи, за да могат да работят добре, трябва да се ползваме от прозрачност в работата на съвета, а това липсва. Е, съветът е сформирал редица работни групи. Не зная колко са те сега. Преди няколко години бяха няколко стотин. В тях не заседават политици. Това са работни групи, които вземат решения за всички ни, но при закрити врата. Там е необходима прозрачност, за да можем да знаем какво прави правителството, да му търсим отговорност за това, което прави, да знаем какви решения взема и да можем да обясним на избирателите си всичко това, да знаем защо едно или друго решение е взето и да кажем защо е взето на своите избиратели. От това зависи всичко останало. Това в краткосрочен план. Въпросът за прозрачността стои в краткосрочен план. Аз не мисля, че можем да отлагаме. В по-дългосрочен план трябва да знаем как искаме да развием демокрацията си. Как да направим така, че в нея да участват много повече хора, които се чувстват ангажирани. Да знаят, че решенията не се вземат в Брюксел, а че гражданите цяла Европа могат да се обединят, за да постигнат нещо заедно. Мисля, че един възлов елемент тук е наистина как да обвържем европейските процеси и националните парламенти, да ги обвържем още по-тясно. И също така много важно е да организираме срещи с гражданите. Да зна... Трябва да знаем как да ги ангажираме, как да ги привлечем, как да ги заинтересоваме. Да говорим с тях, например, за многогодишната финансова рамка. Как да стигнем до местното ниво, мисля, че това е един от важните въпроси. Как да разширим представителността, е, участието на гражданите в процесите. Благодаря ви. Председателят благодаря. От Камерата на депутатите в Италия Андрея Крипа от Лигата. Колеги депутати... Благодаря. Уважаеми колеги, парламентаристи от националните парламенти, дами и господа членове на Европейския парламент, много се радвам, че участвам в този дебат за бъдещето на Европа. Обеден съм, че парламентите са именно средството, което ще ни позволи да работим заедно с гражданите, за да се справим с проблемите пред нас. Гражданите през последните години имат усещането, че Европа е много далеч от тях и че действа е, самостоятелно. Днес се говори много за финансова политика, за економическа политика – и всъщност това структурира следващите години за нас. Именно растежа ще позволи по-силна Европа. Трябва да спрем с, економи... с политиката на ограничение. Европа ще намери първоразрядната си роля в един все по-конкурентен свят, именно с по-силна економическа и финансова политика. Затова ние гледаме много критично на политиката на ограничение, която в Италия не доведе добри резултати и до заздравяване на економиката. Напротив, дефицита се задълбочи и това наистина натежава над е, обществените политики и за това трябва да се промени тази политика. Много често се говори за интеграция в е, доклада, който ни засяга. Това е твърде важно, но ние считаме, че интеграцията никога няма да може да се постигне под натиск а, е, или а, в ущърп на традициите и на собствената ни култура. Това са ценности, които трябва да се запазят и на европейско равнище. Затова ми се иска да говорим и по ясно и открито за миграционната политика, защото това е от съществено значение за бъдещето на Европа. Каква Европа ще оставим на децата си? Европейския парламент трябва да подкрепя държави като Италия, и то много силно, държави, които искат да приложат конкретно заключенията от съвета от миналия юни месец. Там се иска отговорността на всяка държава членка за споделяне на миграционната тежест. Така че проекта за резолюция трябва съвсем ясно да препраща към е, законния миграционен е, поток и европейските граждани трябва да разберат, че днес в Европейския съюз и в Италия в частност има много незаконни е, мигранти. Във връзка с институционалните отношения, нека да припомня, че депутатската камера от Италия вече е повдигала въпроса и във връзка с правилата от единодушие към квалифицирано мнозинство за повече области, мисля, че трябва да знаем точно за кои области става дума защото ако става въпрос, например, за инвестиции, защо не, но това трябва да позволи на европейските народи да са по-близо до Европа. Много се радвам, че говорим за тези отношения между национални парламент и Европейски парламент. Ние в началото на мандата си вече започнахме работа по този въпрос, изпращали сме и документи приносът на националните парламенти е, трябва да позволи е, такива по-силни връзки с Европейския парламент и мисля, че трябва да сме предпазливи, когато работим по субсидиарността, в случая специалната работна група, трябва да се избегне е, свръхрегулирането на европейско равнище и държавите членки да осигурят добро приложение на законодателството. Благодаря. Сега госпожа Габриела Крето от Румънския сенат. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, приятели, повтарях известно време, че се разпространява слух, че Европейския съюз си изпълнил длъжността и сега вече може да се да приключи. Не съм съгласна с това. Европейския съюз е най-миролюбивото, развито и дори и равнопоставено общество в света, въпреки че нарасват разликите. Това е съюз на национални а, държави след две войни, след които всички държави трябваше да се възстановят. Но ние трябва да намерим решение за това как сега да остане Обединен съюза с нашето поколение, тъй като съюза събуди, е, е, загуби очарованието си, което имаше предви, преди. Не можем да го отречем. Да запазим съюза обединен с страхове, кризи или въображаеми идеи, не е добър вариант. Има много реални предизвикателства, пред които сме изправени. Съюзът има проблем с посоката. Или неолиберална посока, ако трябва аз да се изкажа. Твърде много обсъждаме за кое ниво става въпрос да се вземе решението, европейско, национално, но този подход ни пречи да си отваряме очите за това какво всъщност се решава на това ниво. Ако европейският гражданин е ядосан, то не е заради процеса на вземане на решение, той не е доволен заради съдържанието на решението, което се взема, на което е да било ниво и въздействието на това решение върху неговия живот. Доколкото Съюза води до резултати за всички и всички са наясно с тези резултати, Европейския съюз е легитимен – но вместо да очарован отново Европейския съюз, е, следва една нова тенденция, че едва ли не е економическото управление е да върнем отговорността в столиците за общите а, е, проблеми. Но отдаването на е, права и правомощия надолу по системата не работи, защото проблемите идват отвън. На второ място има проблем в функцията. Европейската комисия, колкото да е прецизна, не може да замени провал на нашите политически партии в изграждането на Европейския съюз в диалога с гражданите, слушането на гражданите. Всъщност, онлайн консултациите могат да доведат до фалшива представа за реалността. Така само онлайн групите могат да защитават а, своите гледища и да изпращат а, своите становища, когато се консултират с тях. Освен новите предизвикателства, имаме и няколко структурни проблема, за които трябва да, които трябва да се замислим. Социалния а, стълб Ам, почти сме завършили единия пазар, но имаме 27 или 28 социални системи, твърде висока мобилност и на а, трудовия пазар, и на капиталите. Изграждаме економика без граници, но общества с граници. Още повече четвъртата промишлена революция, която прави нашите социални системи наистина неподходящи, трябва да ни накара да се замислим за ново а, решение за изчезването на заетостта. А, такава една парична система без политически, политическа воля, без а, обща валута а, е друг проблем. Но господин Далмуния, Финансов министр без е, бюджет е, е само символа, а не решение. И на трето място, с което приключвам, все още зависим от другите във връзка с отбраната. Въпреки много сериозното разходване, което е, бе осъществено в тази област. Елмар Брок от НП има думата от Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря, че ми давате възможност да участвам в тази дискусия днес. Съжалявам, че нашия национален парламент не е представен. Наистина е жалко. Ще трябва да събудим техния интерес. Първо, най-важното, което ще кажа за националните парламенти. Има предизвикателства, които е, една е, държава членка не може е, сама да поеме. Прекалено големи са социално-економическите последици от глобализацията – Например, ако не бяхме работили заедно преди няколко години е, за финансовата криза и за стабилизацията, много от държавите ще просто да фалират понякога има много тежки социални и економически последици за някои държави, но все пак кризата бе преодоляна. Не трябва да се забравя, че днес имаме 90% по-малко бежанци, отколкото октомври 2016. Ето другата миграционната криза. Да, това не стига, но все пак, да, разбира се, Европа трябва да направи повече. Трябва да прави това и друго и още нещо и всички така казват, но трябва да разполага със средства, за да може да се справи. Ако не дадем средства за вземането на решение, няма как да се справим. Казва се, че трябва повече контрол по външните граници и съветът решава, че ще разположи 10 000 повече гранични сили, но не предвижда парите за това. И е, как да стане? искаме повече, но не се дават повече пари. Ами, няма как да се получи. На национално ниво има много дискусии, които просто не са логични по всички тези въпроси и установяваме, че това въжи за всички е, партийни е, фракции. Как да се контролира по-добре всичко това? Често сме го казвали в парламента, че съветът на министрите, който одобрява законодателството в процедурата съвместно вземане на решение, трябва да взема правилните решения. При федералната система е важно националните парламенти да знаят кой какво гласува. Важно е Европейския парламент също да го знае и още по-важно е самите граждани да го знаят. Няма да може Европа да напредва и да разрешава съвместните проблеми, които вече сами не можем да решаваме, ако не казваме истината на населението, а именно кой какво и къде прави. В тази Европа трябва да се знае точно кой, кога, какво е решил. Ако това не се обясни на гражданите, вече просто няма да има демокрация. Няма демократично измерение на решенията. И мисля, че това е изключително важно на всички равнища, включително и на европейското равнище. Да се казва истината на общественото мнение по начина по който се приемат законите това е наистина най-голямото демократично предизвикателство все още пред Европейския съюз. Когато слънцето грее, действително това е благодарение на Париж или Берлин, а когато вали, вината е в Брюксел. Това е основна причина, поради която Европа не се разбира добре в много държави. Така че трябва да се разбере къде също се вземат решените. Гражданите трябва да знаят какво се решава и къде. Това означава, че трябва да знае и как се вземат решенията, на какво равнище се вземат те. Проблема за населението е, че има известно объркване а отговорностите трябва да бъдат ясни. Трябва ясно да се кажат какви са правомощията на европейските институции, когато става въпрос за европейско законодателство, а когато става въпрос за национални правомощия, съответно на националните парламенти вземат решението възоснова на съответните критерии. Да, трябва да има по-добри е, възможности за контрол на националните парламенти да контролират собствените съправителства. правителства. Защото националните парламенти ги проверяват. И могат да ги проверяват и като членове на Европейския съвет. Така че всеки трябва наистина да поеме тази отговорност за повече прозрачност. Мисля, че някои от предложенията не са непременно добри. Не бива да вървим по посока на смесване на отговорностите, защото това напълно ще обърка гражданите. А гласа на гражданите трябва да се чува и той ще се чува по-добре, когато има прозрачност. За това трябва да се погрижим тези карти, жълта карта, оранжова карта, контрола на субсидиарността, на пропорционността, да се спазват по-добре. Не говоря тук за целесообразността на решенията. Важното обаче е всяко взето решение да се спази. Така че големите принципи, за които говорих току-що, наистина трябва да се спазят. Аз съм участвала в преговорите по договора от Лисабон, мисля, че наистина трябва да се е, мисли е, за оранжевата карта. Тя в крайна сметка не се приложи. Знаете какво означава оранжевата карта. Националните парламенти трябва да се е, изразят във връзка с спазването на субсидиарността. Съвета трябва да е, уважава съответно решенията на парламентите, взети в рамките на Оранжевата карта. И по този начин всеки да знае точно е, какви са му правомощията. Когато има проект, той не трябва да се налага 100%, ако има неприемливи аспекти. И мисля, че и по този въпрос ще трябва да се поработи повече и то на практика, за да се разработят по-добри възможности за сътрудничество. Мерси. Благодаря. Госпожа Майникайнен от Литва има думата. Микрофон за ораторката, моля. Благодаря, уважаеми колеги. Изследванията показват, че литовските граждани са по-оптимистични, отколкото средните стоености за Европейския съюз, прямо на Европейския съюз. Все пак обаче нарастват евроскептицизма и това се дължи най-вече заради на неразбирането за това как работи Европейския съюз. Както колегата от Дания, така си и аз ще кажа, че Политиците в моята държава, когато трябва да се оправдаят а, с непопулярните си решения, казват, че това е от Брюксел и нищо не може да се направи, така се измиват ръцете. Но се надявам моята държава да стане по-скоро определяща в европейските политики, а не само прилагаща европейски политики. трябва да разглеждаме европейската интеграция не с статистически оценки, а стати... статични анализи. Бъдещите сценарии трябва да стъпят и на най-лошите варианти и за да избегнем това трябва да направим определени промени в политиката. И най-вече в посока на социалния стълб. Това ще ни позволи да стабилизираме понякога не особено стабилните а, социални обстоятелства в държавите членки, проистичащи от европейската интеграция. На второ място, по-нататъчното разширяване трябва да се замрази, докато не преключат вътрешните реформи, защото а, включването на нови държави може да се окаже като последната капка. Трябва да има легитимност на европейския проект в очите на гражданите. А, нещо, което беше разклатено като доверие заради различните процедури срещу производство срещу държавите, както и Брексит, където не се дава отговор на много сложен въпрос. На следващо място, все по-тоталитарните режими в някои държави кандидатки превръщат процеса на присъединяване в иллюзионен процес – също по повод на Конституцията на Европа, дебатът този път трябва да е сред гражданите, а не а, бюрократите. Федерализма няма а, много подкрепа, но трябва да се погрижим за по-прякия избор на колкото може повече административни длъжности в Литва. Трябва да се подготвим да дадем повече, защото така ще получим повече от това, от което се имаме нужда от Европа стабилност и опит. Предполагам, че не всичко може да бъде подходящ инструмент, но най-важното в нашето общо културно пространство е да не си мълчим за трудните моменти и да споделяме. Още една държава кандидат Монтенегро. Заповядайте, председателя на а, ком, комисия в парламент. От Черна гора, заповядайте. Имате думата. Уважаеми дами и господа, ще се изкажа на а, майчиния си език. Черногорски. Благодаря на преводачите от и на харватски, които ще ми помогнат да отправя няколко послания към вас. Първо, ви поздравявам и ви благодаря, че отправихте поканата към Комисията по конституционни въпроси в Черногорския парламент. Благодаря ви, че ме поканихте. И смятам, че дебатът е особено полезен за нас. Нашето участие в този форум – е резултат от работата между две комисии. Нашата собствена конституционна комисия и Комисията по граждански въпроси. Това се осъществи при срещата на двете делегации в Черногорския парламент, където установихме пряк контакт и решихме да осъществяваме по-редовен обмен. Съвсем накрятко, аз съм от държава кандидат. И всички европейски институции са наясно с този факт. От доста време чуваме коментари, че Черна гора е успешна държава кандидат. От една страна сме успешна, успешен пример от Балканите, но от друга страна ни оценяват като лидер в европейската интеграция в нашия регион. Факта, че ни оценяват по подобен начин, показва, че Черна гора инвестира много усилия за да следва европейския път и пътя за европейската интеграция. Не се колебаем в нашата решимост. Всички сме изправени пред едни и същи проблеми в Европейския съюз, но се чувстваме насърчени и съответно задължени да следваме този път. Ние сме на път към Обединена Европа и искам да споделя думите на нашия президент Дюканович, който а, се изказа в една специална сесия на Европейския парламент преди известно време. Той като президент на една от държавите в нашия регион, държава кандидат за европейско членство. На него беше предоставена тази възможност и днес аз също внимателно следях дебата днес и искам да отправя съвсем искрени думи от наша страна в, в в периода преди европейските избори можем да действаме с а, очаквания оптими, оптимизъм и да очакваме всичко да бъде наред. Имам предвид, че ви пожелавам най-малките колкото може по-малко проблеми в този път и ви моля да запазите Европейския съюз като нашата обща надежда за бъдещето. Ако не го направите, всички ние, държавите кандидатки за, след, за членство, ще се затрудним с историята си. Няма да правя коментар по интересните изказвания за реформите, които чух днес. Вие сте особено важни събеседници в този диалог, но в Черна гора ние държим на демократичните стей... стойности, ценности. И когато станем част от европейското семейство, ще сме особено благодарни. И искам да цитирам, че този момент на нестабилност на Балканите, Черна гора е изключително важен център, защото сме европейци, що се отнася до нашата култура и традиции, както и политическите ни позиции. Черна гора има първа, пълната ни подкрепа. Това е са думите на господин Таяни в отговор на а, речта на нашия президент в Европейския парламент. Всичко най-хубаво желая. Благодаря. Благодаря за милите думи. Нека се надяваме, че мечтите ни ще се осъществят един ден. От камерата на лордовете. Лорд Чарлз Кинъл е също тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Усещам, че ще говоря за същите неща, които така красноречиво засегна колегата Роджер Лидъл преди не много време. Както казват английските юристи, съдята ви чува едва когато потретите едно нещо. Така че аз искам да кажа следното. Първо, всеки във е Великобритания желая Европейският съюз да върви напред към благоденствие. Казвам това уверено, тъй като благоденствието в Европейския съюз е в интерес на Великобритания. Всички ние искаме един животрептощ демократичен проект да успее, а а от друга страна искаме и да имаме един стабилен партньор за търговия, стабилен и мирен партньор в непосредствено съседство. Това е много важно като предпоставки към промените, които търсим. Трябва да подкрепяме всячески жизнеспособността на европейския проект. И искам да поздравя най-сърдечно хората, изготвили документа, на който стъпва проекта на доклад, както и да поздравя онези, които са изготвили доклада. Мисля, че има една обща тема между всички оратори днес. Липсата на промяна не е разумен вариант. Второто, което искам да коментирам е парламентарният ангажимент. Ние като парламентарна комисия в Камерата на лордовете сме дълбоко ангажирани е, с е, е, това. И разбира се, много пътуваме след като започна процесът за излизане на Великобритания от Съюза. Пътуваме в два екипа. Единият е оглавяван от мен, другият от колегата Майкъл Джей. И е, биваме канени на форуми като този. Е, очакваме да бъдем канени. Бихме се радвали на това. И в бъдеще, е, разбира се, ще участваме и в Козак. Е, като парламентаристи на европейския континент имаме много общи опасения засегнати от някои от преждеговорившите. Имаме общото опасение свързано с сигурността, общото опасение свързано с отбраната – като се има предвид колко тежка е за охрана източната граница на Съюза. Общ наш проблем е и економиката. Още по-важно е това опасение в светлината на взаимната зависимост на финансовите услуги. Общо е опасението ни и страховете ни за промените в климата. Много са и другите въпроси, които ни свързват. Значи, трябва да търсим решения, които са важни и значими за всички наши съграждани. Благодаря. Мога да ви уверя, че в нашата комисия проявяваме голяма чувствителност към важните въпроси, изброени от вас, които са значими за бъдещите ни отношения. Ние, като членове на Европейския парламент, извинявам се, че го казвам, но ще направим всичко възможно делегация за връзките с Великобритания да бъде създадена максимално бързо, така че да сме готови, ако Брексит се осъществи. Това е много добра новина. И ви благодарим за нея. Сега, господин Конрад Титус от Сената на Румъния. Благодаря, госпожо председател. Говорейки е, за бъдещето на Европа, е, ние в е, Букурещ гледаме към две неща. Първо, близкото бъдеще. Това е много важно, още повече като се има предвид, че ще председателства на съвета от 1 януари 2016 година и дългосрочната перспектива. И се надявам, че ще имаме чести срещи през предстоящото 6-месечно председателство на Румъния и ще обсъждаме по-дългосрочната перспектива. Ние говорим за общо бъдеще. Общо бъдеще. Общото бъдеще е основата на нашата дискусия. Мисля, че това е валидно и за всички, които се изказаха преди мен. Необходима е политическа воля, визия, стратегическо мислене, обща мъдрост. Да, обща мъдрост тъй като сме длъжни да постигаме компромиси, опитвайки се да съчетаем интересите на всички държави членки, но и опитвайки се да избегнем създаването на нови разделителни линии в Европа. И не на последно място дължим почтеност при изпълнение на задълженията си. Когато стигна до края на изказването си, ще се върна на това понятие почтеност. Румънско сега, румънското председателство на съвета на Европейския съюз, разбира се, ще се опита да бъде почтен посредник в работата на досиетата, включени в програмата ни и за решаване на някои от въпросите, към които можем да привнесем специфичната перспектива на страна в Централна и Източна Европа. Ще се опитаме да се справим с различни предизвикателства в тежко положение. Първо, в края на марта ще настъпи моментът за Брексит. И ще взема повод от изказването на почитаемия лорд Лидъл. И ние се надяваме, че Великобритания няма да излезе. Ние силно съжаляваме за решението, което бе взето и ако то се осъществи, естествено ще се съобразим с него. Също така в този семестър ще бъде проведена дискусията за бъдещия бюджет на Европейския съюз. Ще се проведе и кампанията за изборите за Европейски парламент, а те самите ще се състоят през юни. По отношение на европейските избори трябва да споменем още нещо. Може би тук има една разлика в сравнение с положението до сега. До сега Основният интерес на политическите семейства, така да се каже, беше по-голям брой гласове, по-голям брой места в Европейския парламент, съответно за НП, за социалистите, за либералите, за зелените, за всички, които участват в изборите. Сега е много важно проевропейските сили да получат мнозинство в парламента. Това може да промени парадигмата. Аз не съм сигурен, че в момента от политическа гледна точка сме склонни да разсъждаваме на тази плоскост. За нас, ние, за нас е важно е, и ние ще се опитаме да предложим европейска перспектива за следващия 5 годишен период 2019-2024 година. Това е целта на а, срещата на върха, която ще бъде организирана в моята страна на 9 май идната година. Разбира се, ние ще работим в председателството а, съвместно с сегашното австрийско председателство, съвместно с партньорите ни в триото от Хорватия и Финландия. И а, сме откроили следните приоритети. Растеж, сравнение, т.е. Е, е, кохезия, е, конкурентоспособност, на второ място по-сигурна Европа, тероризъм, миграция – Вторият почитаем колега от Британския парламент спомена, че Източна Европа е изправена пред особени предизвикателства връзка с сигурността по границите. Европа като глобален съсед и най-сетне глобалните предизвикателства. Е, нашата комисия реши да допълним този приоритет с борба с расизма, ксенофомията, нетърпимостта и е, речта на омразата. Е, има Европейска комисия е, за расизма и нетърпимостта към парламентарната асамблея на съвета на Европа. Те също дават информация, правят проучвания и част от тази информация е доста обезпокоителната. Това също ще бъде един от приоритетите на бъдещото румънско председателство. Още два коментара. Доверието в европейските процеси. Имам предвид различни като характеристика предизвикателства, но в нашите страни, когато се опитваме да разясняваме европейска тематика, има неща, които могат да предизвикат недоверие в европейската интеграция. Ще ви дам един пример. Няма много да се отклонявам, уверявам ви една или две държави членки през последните години непрекъснато отхвърлят решението за присъединяване на две държави членки към шенгенското пространство не на основание обективни критерии, а на основание економически и политически съображения, това в гражданите на моята страна поражда е, недоверие в европейския проект. Е, проевропейските чувства в страната все още е, са силни, но как да обясня дори на тези граждани с проевропейски чувства как функционира механизмът на Европейския съюз и как се вземат решенията и че те се вземат обективно. И не на последно място, мисля, че трябва да се спра на необходимостта да бъдем много по-задълбочени, по-малко повърхностни, е, когато се опитваме да вникнем в реалността в държавите членки и в държавите съседни на Европейския съюз. Реалността често пъти на място се различава от това, което пише в книгите. Ние не сме едни и същи. И това въжи е, не само за юга, за Балканите трябва да мислим не само за това измерение, но и за източната перспектива и да не замразяваме възможностите за присъединяване на страни и от тази посока. Имам предвид Молдова, защото там положението и процесите са много по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Та, според нас Както казах, един наш приоритет ще бъде да не допускаме нови разделителни линии е, в Европа и да бъдем почтени в преценките си и в решенията си във всеки един момент. Благодаря. Чехия. А, добре, отполедне. Господин Яскопич, благодаря ви за предоставената ми дума. Днес говорим за бъдещето на Европейския съюз, как трябва да изглежда то. Смятам, че всеки успешен план изисква да знаем какво се случва в момента в Европейския съюз. Трябва да престанем да мечтаем. Някои продължават да го правят. Ако престанем да си мечтаем, ще видим, че Голяма част от гражданите не са съгласни с настоящата дълбочина а, и интензивност на интеграция, свръхрегулация и сигналите, които отправят а, гражданите към европейските политици са много. Те отхвърлиха Европейската конституция в референдумите и също се проведе Брексит. Така че според мен натиск за по-дълбока интеграция само ще способства за конфликти в Европейския съюз и тези конфликти може би ще поставят в опасност Европейския съюз като такъв. Според мен Европейския съюз се нуждае от ам, дълбока трансформация. И тук беше споменато, че няма нищо като. Тоест не съществува европейски демос все още трябва да престанем да виждаме държавите членки като най-голямото зло за Европа, защото конфликтът, който преживя Европа в историята, не е свързан с съществуването на национални държави. Тези конфликти се дължат на идеологии, които са срещу свободата на индивида. Те доведоха до трагичните конфликти, а не националните държави. Тази трансформация трябва да направи така, че правомощията и които не са ефективни на европейско равнище, да се върнат обратно на национално равнище. Според мен Европейския съюз трябва да прави повече, по-малко, но да работи по-ефективно. Също е ясно, че има много мнения за политиките и начините за действие в държавите членки и тези становища са различни. Затова е необходимо за Европа да приеме идеята за Европа на различни скорости. Така че държавите, които искат по-задълбочена и бърза интеграция, да го направят, а тези, които не го виждат като свое бъдеще, да а, могат също да действат по този начин. Миналия път участва в междупарламентарно заседание, обсъдихме економиката между различните парламентаристи и също така а, депутатите изразиха най-различни мнения за економическата политика на Европейския съюз. А, имаше мнения на депутати комунисти, други, които считат, че Европа е като Титаник, като потъващ кораб. Също имаше и депутати от националните парламенти, които казаха, че Европа е а, се а, ангажирала с много дългове Трябва да позволим на държавите членки да изберат собствения си път напред и да им позволим да си сътрудничат толкова, колкото искат. Не. Ми се иска да налагам моето мнение на португалски комунист е, депутат. Това едва ли ще е добре за Чехия и затова не искам да се разпространява. В същото време смятам, че е добре да има повече правомощия на национално равнище. Смятам, че ролята на държавите в участието на европейск... в европейската политика е много малка. Всички знаем, че жълтите или каквито и да било карти и картони не са ефикасни, не се използват и всички виждаме, че е важно и полезно да се срещаме тук заедно, но дори в днешното създание виждаме, че има много разнопосочни и разнообразни мнения и може да е много трудно да стигнем до обща, общо становище. Затова трябва да позволим на държавите членки да се интегрират толкова колкото желаят. Смятам, че укрепването на ролята на националните парламенти а, това да им позволим да а, играят своя собствена роля е много важно. Това се приема и от най-големите поддръжници на европейската интеграция. Ако не се откажем от мечтата за европейски, евро, европейска супердържава, която според мен е нереалистична, ако не се откажем от тази мечта, ако не започнем да изграждаме Европейския съюз като по-скоро между правителствено сътрудничество, няма как да се предвижим напред и ще загубим доверието на европейските граждани, ще има все повече популистски партии, които ще завладеят тези теми а не традиционните политически партии в новите и в старите държави членки. Тези популистически партии, популистски е, партии стават все по-популярни, защото а, традиционните партии не са готови да признаят, че европейския проект вече отиша е отишъл твърде далеч. Испания. Buenas tardes. primer lugar, благодаря. Благодаря на Европейския парламент, че ни позволява този обмен на идеи по бъдещето на Европа. Благодаря на нашия колега за доклада. Да започнем от края. Мисля, че през последните 60 години това, което ни характеризира е именно способността ни да мечтаем. Стотици години сме били във война и след това създадохме стабилност, мир, силни институции, създадахме Европейски парламент, станахме европейски граждани. Ето защо Искам да отговоря на критиците на Европейския съюз, които често, може би не систематично, но често твърдят, че Европа е виновна за техните собствени национални провали. Затова в встъплението си искам да напомня, че Европейския съюз е успех – и ще бъде такъв и за в бъдеще. Европейският съюз днес се сблъсква с много е, външни и чужди интереси, които искат да спре напредъка, напредъка му. Да, има много сериозни аспекти в е, е, тази битка, економическите, социалните действия, ние трябва да отговорим на потребностите на европейските граждани. Трябва да работим най-вече за това да ги доближим до Европейския съюз. След това, и сега ще направя връзка с това, което току-що казах, националните правителства не могат да хвърлят вината на Европейския съюз за всичко, което се случва, защото е, правителствата са представени в Европейския съюз. И именно те не позволяват на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата пред него. Мисля, че дебата трябва да продължи в Европейския съюз и е време европейските правителства да спрат да хвърлят вината систематично на Европейския съюз, за да избегнат проблемите, които сами са си създали. Преди година имаше съвет на европейските общини, който беше сходен с нашия. Ставаше въпрос за дебат в Мастрихт за бъдещето на Европа, но в малко по-различна перспектива. Тогава стигнахме до две основни заключения. Първо, казахме си, че трябва да се създаде Европа на гражданите. Говорихме за засилено обществено мнение, именно Рамон говори за това. Да, казахме си тогава в Мастрихт, че за такава гражданска Европа трябва да се работи с местните и регионални органи, че това ще позволи Европейския съюз да присъства по места. Мисля, че това е от съществено значение и точно това правим днес. Обаче още по-важно е да се включат местните регионални власти пряко, за да се създаде тази гражданска европейска идентичност. Точно това, струва ми се, искат от нас днес европейските граждани. И в заключение ще изразя едно безпокойство, че минахме от евроскептицизъм към еврофобия понякога, защото наистина това показват и проявяват днес някои партии в Европа. Еврофобия. Те не са против Европейския съюз, те искат да влязат в Европейския парламент, за да го взривят отвътре. И чухме това и от господин Алмуня. Понякога трябва да поемем отговорност – за всички наши политики, и климатичните, екологичните, социалните, миграционните. Не съм съгласен непременно с всички обяснения, които бяха чути днес. Миграционните потоци, това са граждани, които бягат от техните собствени страни. Защо? Защото имат е, риск е, да, да, от риск от война, и днес трябва да сме солидарни с гражданите от други региони по света. Ние сме длъжни да намерим решение, трябва да го направим солидарно и справедливо. Трябва всички да знаят, че е, границите на нашите държави са сигурни, да, но когато бягам от определена държава, трябва да мога да бъда прият, така че не съм съгласен с някои от обясненията. Няма тук да ги определям ни да ги окачествявам, но мисля, че трябва да сме достатъчно разумни, за да можем да се справим с този напълно логичен миграционен проблем. Това е хуманитарен проблем, това е европейски проблем. И така приключвам с това, което, с което започнах. Нека да си изпомним, че трябва повече Европа, защото решението на европейските проблеми е повече Европа, повече правомощия за Европейския парламент повече правомощия за областите, които засягат е, европейците. И повтарям на онези, които искат да ограничат европейските действия, че това ще бъде в ущърп е, и за настоящето, и за бъдещето на европейските граждани. Благодаря. Госпожа Магиенс от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. И благодарности към тези а, бележки, които чух, не бяха през цялото време е тук, но моите сътрудници ме информираха за този богат и интересен дебат, който провеждате. Да, госпожо Хюбнер, аз редовно се срещам с представители от националните парламенти и официално и неофициално. И понякога се чудя защо имаме това усещане за съревнование помежду си, при положение, че ни избират едни и същи граждани, за да вършим една и съща задача в различни институции. Така че ми се струва добре да се замислим по това малко повече, защото и вие в националните парламенти, и ние тук в Европейския парламент сме избрани. Имаме роля в тези конкретни институции, в които служим. Винаги е, ме притеснява, когато чуя не можем да разработим подходящ компромис. Всъщност е, целият свят на политиката ни е, задължава да търсим компромиси през цялото време. Европейския парламент, Европейския съюз съществува точно на тази основа. Това не означава, че сме слаби, означава, че сме прагматично настроени и можем да а, намерим решения в области, в които понякога няма как да се разрешат. Ето, виждате, аз също намирам решение срещу а, това силно слънце, което грае в очите ми, вместо да го а, изтърпя. И аз а, съм говорила с колеги на местно и на регионално равнище и на национално равнище и всички имаме важна роля. Що се отнася до Европа днес и в бъдеще, и еди, една от а, ползите а, и тук използвам думата а, полза съвсем условно за Брексит е, че сме по-добре информирани. А, неща, които сме вземали за даденост, а не следва да ги приемаме като такива, защото те се слушват посредством Европейски институт, е, Европейския съюз и, и неговите институции. Говорим и за регламентирането, но няма как да функционира обществото без определени правила. Не приемам това, което казаха някои, че Европа е, е отхвърлена от своите граждани. Някои а, колеги от моята държава членка от регионалното равнище днес проведохме дебати. Наистина Ирландия усеща болката от Брексит доста по-силно и а, ценим понятието за солидарност още повече, защото именно това усетихме от 26-те държави членки на Европейския съюз, като Ирландия в а, преговорите а, с, за Брексит. Така че винаги ми се иска да гледам на нещата малко по-положително и да търся решения. Надявам се европейските избори да бъдат за европейски въпроси, европейски идеали. Трябва обаче да кажа, че в много държави не е така. Става въпрос за местни а, въпроси. Може би това е момента, в който ще се променят нещата. Брексит ще е съвсем свеж в съзнанието ни, когато тръгнем към урните, да говорим за Европа на ценностите, как можем да ги включим, как а, да съчетаем казаното от колеги тук, че има твърде много Европа а, и всички останали. Има един девиз, а, който ми допада силно, а, който не съм го казала аз, но е, е полезно преди да решим какво е мнението, да си отворим съзнанието. И съм съгласна с госпожа Хубнер, че наистина ценим вашето участие, присъствие тук. Знаем, че а, това е плод на усилие и решение да сте тук с нас. Факт от живота е, че сме по-силни заедно. Така еволюират цивилизациите и мисля, че важното в тези заседания е да усетим казаното от различните държави, членки, от различните колеги и да не си тръгнем а, мислейки, че всички са много различни и няма среден път. Но ако си затворим очите и си представим, че не се разпада Европейския съюз, какво ще се случи? Ние водим в толкова важни области климатичните промени, човешките права, а, ние сме благодарни за тази лидерска позиция, но заради нашите граждани и младите мъже и жени, които се надяваме да гласуват, трябва да сме по-силни в лидерската си позиция, с по-силна визия за Европейския съюз и да започнем да представиме това, което е постигнато – вместо непрекъснато се оплакваме за това, което не работи. Включвам тук и себе си, защото наистина много неща работят. И когато видим колко е трудно една държава членка да напусне, колко е труден процеса, защото сме толкова дълбоко интегрирани и защото работи интеграцията. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност. Благодаря, колеги. Остава ни още един оратор от Испанския сенат. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Признателна съм. Благодаря ви за организацията на този дебат днес, защото сега имаме възможност да ви чуем по-добре. В Испания има политически консенсус за европейския проект. Разногласията са свързани с начините. Много говорихме за приноса на младите, те са много важни за бъдещите, несъмнено. И понеже говорим за кризи, можем да говорим и за криза на идентичността. Какво означава да си европеец днес? Днес как усещат европейците тази европейска идентичност? Свободата, равенството, човешките права. Установили сме, че Европейския съюз има за цел мира и благополучието на народите си ние сме убедени, че всички работим в тази посока и от наша гледна точка това, което изведе напред кризата е именно а, страшната липса на европейски структури. А, наложиха се а, економии, строги економии а, и се наложи а, държавите да се опитват да попълнят всички е, социални е, пропуски. Неолибералните е, политики принизяват всъщност европейската идентичност и разрушават всички средства, с които се изгражда тази идентичност и осъждат милиони хора, защото всъщност възпрепятства техните проекти. Това е заплаха за нашето европейско общество. Авторитаризма всъщност е срещу всички такива градивни проекти. И води до корупция и до фалит на много системи. Именно либерализма позволи това. Именно така се създаде обстановката, в която тези отрицателни явления се развиват. Тези, които са несигурни, които изпитват страхове от усещат човека, който идва отвън, като, като виновен за всичко това и се чувстват безпомощни да се защитят. Финансовата система позволи съсредоточаване на богатството у богатите и това се засилва през последния век. И това е всъщност причината за тези злини. Днес трябва да се върнем към основните ценности. Имаме ли нужда от Европейския съюз? Да но ни трябва ново европейско предложение, което да стигне отвъд е, старите идеи, е, свързани с повече суверенитет. Е, суверенитет, който да не е изолиран, който да включва националните парламенти и който да се е, подсилва взаимно благодарение на съвместни проекти, сътрудничество, демокрация, прозрачност, социални права, граждански права – е, напредък, модернизация. Трябва да оставим зад себе си е, старите концепции от Мастрихт и трябва да сме смели и да продължим да поощряваме е, прогреса на нашите институции. Ние сме решими да изградим демократично пространство в Европа, защото сме убедени, че в бъдеще нашите народи не, няма да трябва да избират между е, трудностите, е, кризата. Нека да си спомним как е, феминистските движения стигнаха до гласуването на жените. Е, и мисля, че трябва да продължим да работим ръка за ръка, за да изградим това пространство за равенство между мъже и жени демократично и солидарно. Благодаря. Рамон Хауреги Разбирам, че Рамон иска да се изкаже. Много благодаря. Председателката ми предлага да направя кратко обобщение. Мисля, че за 5 минути бих могла да го направя. Искам да благодаря, дами и господа, от националните парламенти. Благодаря за сътрудничеството ви, за участието ви в този дебат. Отлична беше тази идея да се съберем и да мислим заедно по тези идеи. Не се е чу реч против Европа, но се чуха искания за по-малко Европа. Аз бих го нарекал минималистична Европа. Не чухме е, радикално противопоставяне на Европа и това е все пак поощряващо, макар че наистина е, имаше разногласие по желаната Европа. Например, е, е чухме желание за по-добра Европа, която преодолява е, социалните си проблеми, старите и устарели е, идеи. Но всичко това се вписва в е, рамките на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Госпожа Магинес го каза, аз високо ценя духа на доверие, и, и, и моят съотечественик го каза, ние говорим за Европа, като че ли става дума за два противопоставящи се политически лагера. А ние всички сме в, в една посока вървим, на един път. Няма антагонизъм тук и трябва да сме градивни. Чухме три много важни идеи. Първо, иска се по-голямо участие на националните парламенти при упражняването на европейския семестър. Мисля, че това минава през участие, което действително води до повече демокрация в управлението. Демократичните принципи са съвсем установени принципи. Второто искане е във връзка с Европейския парламент, т.е. по-добро участие на националните парламенти, не само чрез субсидиарността, но и с, с подобряване на участието. А, има искане за включване на местните регионални органи в европейските процеси. Доста от изказалите се го посочиха, Комитета на регионите в частност, но не само – ще цитирам също изказването на Ирландия. Важно е също да се подчертае загрижеността, изразена от много колеги във връзка с Брекзит. Ирландия спомена въпроса за границата, други говориха за това, че няма достатъчно ясна пътна карта за отношенията с Обединеното кралство за в бъдеще, че няма конструктивен проект за тези бъдещи отношения. Това ново отношение ще трябва наистина да бъде специално, специфично, особено и, и не трябва да се оставя на произвола на евентуалните споразумения. Говореше се и за защитата на гражданите като социален стълб. Трябва да се разпределят отговорностите между държавите членки и Европейския съюз. Не трябва да се прехвърля топката и едните да обвиняват другите достойство на работното място, равенство. Добре би било наистина да не се обвиняваме едни други и трябва да не забравяме, че всички участваме е, в това дело и носим отговорност. По-нататък, във връзка с климатичните изменения – Представителя на датския парламент спомена този въпрос. Малко съм изненадан, защото сякаш има хвърлена вина върху Европейския парламент. Добре, има критична позиция от страна на датския парламент, но пред всички трети страни Европейския парламент е на предния фронт за намаляването на емисиите, за альтернативни енергийни източници, но се опитвам да разбера, да, климатичните изменения наистина е източник на споделено безпокойство сред членовете на Европейския съюз. Тук става въпрос за параграф 8 в доклада и там се изисква одобряване на, от страна на съвета имаше и критики, свързани с политиката на ограничения. Това е от национални правомощия, но има огромни различия в следствие на това именно в Европейския съюз. И затова е много важно да се погледне на този въпрос. От Черна гора и от Турция наистина чухме много емоционални изказвания по посока на присъединяването към Европейския съюз. Важно е да се говори за националните разлики. Ето и румънският делегат ни го каза, по-скоро представителя на румънския парламент. Диференцираният подход в случая е важен. Ясно е, че е, един единствен избор имаме пред нас да изградим Европа а, чрез концентрични кръгове, може би около еврозоната, може би около други държави, които те самите да включват други пространства. Или, например, както с Норвегия и с Швейцария – друг инструмент и засиленото сътрудничество и този инструмент е абсолютно необходим за бъдещото изграждане на Европейския съюз. И ще приключа с това, че съществува една школа на мнение. Тя сякаш е мажоритарна, въпреки че естествено уважавам всички мнения, но тази школа е свързана с желанието за една по-добра Европа. Разбира се, по-бърза, по-ефективна, по-гъвкава Европа, която да е в състояние да се справи с бъдещите предизвикателства. Мисля, че едно послание се очертава в тази дискусия. От 2008 година насам търпим големи кризи, множество набра и основната ни грижа е била как да излезем от тях. За това и не сме обръщали внимание толкова на основните си задачи. Това, което колегата Хоакин Алмуния каза, едно е какво трябва да се направи, друго е как да се направи. И в самото начало на изказването си Хоакин спомена изграждането на доверие, привличането на гражданите, субсидиарността, всичко това е от изключително значение за процеса като цяло, за неговата ефективност. Мисля, че това се чу и в изказванията на всички ви. Посланията, които следва да изпратим като политически лидери, защото ние сме такива в тази зала, са следните, че не можем да наложим на гражданите как да се променят, нито можем да им наложим промяна на Европа, но сме длъжни да работим съвместно. И действително това е изводът за нас. Трябва да работим с хората, да се опитаме заедно с тях да развиваме Съюза, защото не можем да мислим за никаква промяна, ако хората от Европейския съюз не ни подкрепят, ако те не са с нас. И мисля, че това е още по-логично за нас, хора, които идваме на работа чрез избори. Искам да ви кажа, че следващата година ще има и избори между 23 и 26 май. Ще ви кажа и как се подготвиме. За съжаление, ще сме определили колко ще са депутатите без нашите британски приятели. Те ще са 705. Също така сме направили разпределението между държавите членки на тази обща цифра. Тъй, че от тази гледна точка подготвени сме за изборите. Също така изменили сме регламента за европейските политически партии и политически фундации. Е, госпожа Вера Юрова е, каза, е, че ще има ново изменение в този регламент. за да се отрази това, което стана с Кембридж Аналитика. Тоест, работим и върху този регламент, за да подготвим така и изборите, че да ги защитим от злоупотреба поради неуправомощен достъп до лични данни. Е, инвестираме усилия и труд и в тази посока. Та, така върви подготовката и както госпожа Магинес е, и други колеги казаха, ние много ще се радваме, ако ни подкрепите е, в този процес. Тези предстоящи избори трябва да бъдат нещо наистина ценно. Зная, че всички имате национални въпроси, местни въпроси, които обсъждате в срещите си с хората, обаче надяваме се на вашата подкрепа в провеждането на предизборната кампания, тъй като се нуждаем от това парламентът и в бъдеще да действа конструктивно, бързо да се умее да сформира Европейската комисия, трябва да се оформят бъдещите взаимоотношения с Великобритания, така че 2019 година не може да бъде пропиляна. Последното пленарно заседание преди изборите ще бъде през априла, следващото пленарно ще бъде през септември на практика, защото това през юли ще бъде учредително. Значи е, трябва да направим максималното, за да създадем добри условия за Европа и е, да е, се пазим от отклоненията и различните сривове, които в днешно време е, могат да влияят върху функционирането на различни европейски институции. С това обявявам края на нашето заседание. Искам да ви благодаря най-сърдечно за участието. Благодаря за присъствието на е, голям брой национални парламенти. Е, Елмар се оплакваше, че Германия този път не е представена и някои други не бяха, но все пак представителството беше на ниво. Благодаря ви за това. Мисля, че дискусията ни съвсем явно бе отлична и много ще помогне за изготвянето на доклада. Разбира се, обаче, разискванията за бъдещето на Европа ще продължат. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви лек път до дома.